Откривам днешното заседание. Колкото по-бързо започнем работата си, толкова по-рано ще приключим. Както знаете, тази сутрин имаше заседание на координаторите. По-късно ще е, научите повече за това заседание. А сега нека просто да ви приветствам. И ако всички са заели местата си, можем да преминем към приемането на дневния ред. Има ли някои възражения по дневния ред, господин Яр? Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Както всички знаем, преди лятната вакансия взехме решение за реформата на ОСП. Имаше много оживени дискусии за делегираните правни актове с комисията, след която комисията ги оттегли с обещанието да ги преработи. Узнах, че преди няколко дни коригираните делегирани актове са били представени на съвета. Предлагам днес на последното заседание на комисията ни да получим информация от комисията за новите делегирани правни актове. Много е важно да получим тази информация преди лятната вакансия. Със сигурност това е мнението и на други колеги, тъй като ни е необходима правна сигурност. Предстои събирането на реколтата през есента. По новите делегирани правни актове трябваше да се вземе предвид елементът на екологизиране по новата ОСП. За това те са важни. Затова и предлагам днес да ги обсъдим заедно с компетентен представител на комисията. Освен това, малко съм ядосан че текстовете на тези актове не ни бяха предоставени достатъчно своевременно, за да можем да ги обсъдим днес. Когато ако, извинете, ги обсъждаме през есента, то тогава вече ще са взети всички решения. Nie warto się denerwować. Ja do tego się za chwilę odniosę. Е, Не се безпокойте, господин Яр. Ще стигна за това след малко. Госпожа Сенала. Имам един коментар, свързан с палестинците в ивицата Газа и с кланетата там, организирани от Израел. Всички е, мои колеги призовават е, Комисията по селско стопанство да призва Европейския съюз да преустанови временно всички споразумения в областта на селското стопанство с Израел преди е, докато не приключи е, тази ситуация. Благодаря, господин Дес има думата. Нямах намерение да взимам думата, но след последното ви изказване не мога да не кажа нещо. Не можем да вземаме предвид само гледната точка на Палестина. Палестина изстрелва ракети в посока към Израел на всеки 10 минути. Не е възможно и не е допустимо, според мен, вината да се вменява единствено на Израел. Съжалявам, че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 Е, става дума за катастрофата на малазийски самолет в Украина. Е, загинаха много холандски, холандци. Техните е, тела в момента се пренасят. Обявен е ден на национален траур в Холандия и в 16 часа днес ще има минута мълчание. Това е часът, в който трябваше да кацне самолета. Може би е добре да вземете думата една два минути преди 4 часа и а, тогава да пристъпим като мину... към минутата мълчани. Знак на а, почет към загиналите. Сега, що се отнася до промените в дневния ред? Можем ли да се разберем този въпрос да се повдигне след като изслушаме Ежи Плева, генерален директор в Европейската комисия. Добър момент ли е това? Ще съобща това на генералния директор преди това. Господин Яр, съгласен съм, господин председател. Но нека обърнем внимание на генералната дирекция към комисията, че този въпрос ще бъде повдигнат, за да бъдат нейните представители подготвени, за да могат да отговорят на въпросите ни, тъй като има много спорни въпроси. Изготвен е вече документът за делегираните актове, така че комисията би трябвало да може да ни даде информация. Нека гарантираме разисквания по същество. Благодаря. Благодаря, че се съгласявате. Вече информирахме генералния директор в момента, в който получихме вашия имейл. Това е дневния ред. Сега нека да ви съобщя, че заседанието се предава по интернет. Разполагаме с превод на всички езици, с изключение на датски, гръцки, естонски, латвийски, малтийски и словашки. Както казах, току-що сред нас е господин Яжи Плева, генерален директор на Европейската комисия. В Европейската комисия, който ще говори за генерална дирекция селско стопанство, за нейната работа и е за актуалните теми, свързани с началото на този мандат на Европейския парламент. Господин Плева, прие да участва на първото ни заседание. А, много сме благодарни и на а, господин комисаря, че го насърчи да участва на заседанието ни. А, той ще говори за структурата и дейността на Генерална дирекция селско стопанство и за случващото се в отрасъла в тази генерална дирекция и във връзка с реформата на общата сълскостопанска политика. И така, а, добре дошъл на господин Плева, господ... добре дошли на всичките му колеги, които са тук и на всички останали наши гости. Залата е пълна, което е ясен признак за значимостта на темите, които обсъждаме днес. Това е отличен начин да започнем новия мандат, точно преди лятната почивка. И така давам думата на Ержи Плева. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа, депутати в Комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Дами и господа, приветствам тази възможност е, да, се срещна днес с вас, Комисията по селско-стопанско развитие на селските райони. Нека да ви поздравя за вашия избор за депутати в Европейския парламент за периода 2014-2019 година. Европейския парламент всъщност е един от важните участници в реформата на общата съскостопанска политика. От Лисабонския договор насам Европейския парламент – е законодател, що се отнася до селското стопанство. Работихме добре с е, предходната парламентарна комисия по селско стопанство и много е, депутати, които, които са тук днес, е, ми припомнят отличното ни сътрудничество. През последните години и процедурно, но и, което е още по-важно, чрез съвместното вземане на решение, сме си съдействали добре, за да подобрим предложенията на комисията и да има добавена стойност. Европейския парламент остави своя отпечатък върху общата сълскостопанска политика и сигурен съм това е едва началото. Ще продължим да залагаме на добре свършената работа до тук и да продължаваме с, нова, с новата реформа в общата съскостопанска политика. Реформата изисква вътрешни промени в администрацията на Европейската комисия и сега вече трябва да мислим в рамките на съвместното вземане на решение. Нещо, което често припомням на своите служители. Има ново щатно разписание на Генерална дирекция селско стопанство, която влезе в сила на 1 януари тази година, с цел справяне с предизвикателствата на общата селско-стопанска политика. Новата структура, в която има два директората по-малко, е по-компактна и по-ефикасна. И така ще се справим а, с изискванията за съкръщение Европейската комисия, като същевременно се съсредоточим върху политическите си приоритети. Приехме новата си структура и, вземайки предвид факта, че трябва да работим в много по-тясно сътрудничество с Европейския парламент и Комисията по селско стопанство в частност. Сътрудничеството с Комисията по селско стопанство е задължение не само за комисаря и за генералния директор на генерална дирекция селско стопанство, но и за всички служители на тази дирекция. И тук искам да се възползвам от възможността да представя колегата си Руди Мегеле, заместник генерален директор – когато много от вас познават от преговорите по хоризонталния регламент за ОСП. Той отговаря е, за е, процедурните е, регламенти и за плащанията. Представям също колегата, който отговаря за економическия анализ и за комуникациите. който е тук, за да говори по друга точка от дневния ред. Господин Домитро наскоро бе назначен за генерален за заместник генерален, генерален директор за, селск, за развитие на селските райони и господин Палия, госпожа Палия, която а, ще присъства тук през септември която, и която ще говори за преговора с, с преговорите с Съединените щати по споразумението за търговия и инвестиции. Днес бих искал да ви дам един ясен сигнал, че сме готови да работим а, с вас и с вашите екипи. Генерална дирекция селско стопанство днес работи целенасочено по приложението на ОСП, и програмирането на фондовете за регионално развитие до 2020 година се движи с пълна скорост. Продължаваме да работим и по оставащите делегирани актове, свързани с приложението на ОСП. Искам да се спра на въпроса за делегираните актове, повдигнат по-рано. На 17 юли Европейската комисия прие делегиран акт, който изменя делегирания акт за преките плащания за увеличаване е, на стоеността на фактора за е, екологичност от 0,3 е, до 0,7. Приложението е от 1 януари 2015 година. Може би си спомняте, че това е свързано с ангажимента, поет от комисията на пленарното заседание през месец април. Така че с това изпълняваме своя ангажимент и тук искам да ви припомня, че е, генерал, е, в тази връзка е, генери, е, генералният директор представи делегирания акт на 17 е, юли. След това, що се отнася до до вината, повечето въпроси са решени и на следващото заседание на Европейската комисия пред, през септември ще бъде е, представен този е, делегиран акт. Генерална дирекция работи и по други теми. Някои от тях ще бъдат представени след моето изказване по-късно днес, а, именно а, плодовете зеленчуците, а, млякото и училищните програми. В допълнение на това искам да се спра на следните теми. Първо, що се отнася до предложението за а, разпространението на информация. Договорихме се на първо отчетене в предходния мандат на парламента. Новата политика за разпространение на информация има по-добър бюджет и ще даде възможност за по-добро таргетиране на информацията, за да може тя да достига до точните места на глобалния пазар. Е, много е важно да се е, преодолеят пречките пред доверието на потребителите за органичните продукти. Италианското председателство възнамерява да започне преговори с вас и да приеме а, мандата до края на годината. Предполага се в подробности да бъде представена темата през септември в Комисията по селско стопанство. Що се отнася до бъдещето на млечните квоти и тяхното премахване, е, много се обсъжда тази тема, но все още не са взети решения. Заключенията на председателството включиха няколко мерки, но не получиха мнозинство в съвета. Промените трябва да се подкрепят от квалифицирано мнозинство. А, тъй като а, това ще промени решението от 2008 година. На този етап няма квалифицирано мнозинство в подкрепа на тази промяна. тъй като а, има фермери, които вече са купили квоти за тази година, а, а промяната може да влезе в сила въпреки това. А, а, квотната година започна на 1 април тази година. А, може да има а, случаи на дела срещу комисията, заведени от фермери. Доста чувствителна е тази тема и може би ще се обсъжда във вашата комисия подробности. Ако смятате, че е полезно, можем да представим е, пред Комисията по селско стопанство инструментите, които в момента се използват в е, млечния сектор и можем да представим и в повече подробности новата обща селско-стопанска политика в време, което ви е удобно. И така, в заключение, бих искал да се възползвам от възможността да ви благодаря за това, че сте тук на тази първа среща а, между нас и да ви поздравя за избора ви в Европейския парламент – и за избора ви за членове на Комисията по селско стопанство. Очаквам да си сътрудничим добре. Благодаря за вниманието. Bardzo dziękuję za prezentację. Благодаря много за представенето. Бих искал да ви благодаря и за това, че дадохте идея да организираме едно специално заседание, за да може Генералната дирекция да ни е, обясни как стои положението след реформираната ОСП. Много от нашите депутати са членове на Комисията по земеделие, но смятам, че това заседание може да бъде открито за присъствието на депутати от други комисии, защото е, тази дейност е, има отношение е много важна към много други политики и то такива, които разполагат с големи части от бюджета. Затова приканвам и генералната дирекция и секретарията да си сътрудничим, за да можем да организираме една подобна среща или тук, или в парламента, края на септември или октомври най-късно по темата за организиране на новата ОСП. Ще поканим също и нашите докладчици да вземат участие, защото те следяха целият процес на реформата от самото му начало. И според мен това би било много полезно. Господин е, комисарят също заяви интерес да участва. Затова благодаря ви много, господин генерален директор. Сега ми казват, че 19 колеги са изявили желание да се изкажат. И тогава ще мога да отпусна само по една минута на всеки, освен на координаторите. Те могат да говорят малко по-дълго. Господин Дес има, ще има първо думата, но възможно най-кратичко, господин Дес. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich, ähm, ich благодаря, господин председател. Благодаря на господин Плева за изложението и че се отзова на поканата ни. Ще бъда съвсем кратък. Няколко думи за делегираните правни актове. Доколкото знам, според тях ще има промяна на коефициента от 0,3 на 0,7, за което благодарим но има и някои други проблеми, като например местните растителни сортове. Би трябвало да се даде възможност за засаждане през есента. Има също така проблем и с смесените култури. Кога ще бъдат направени промени в тази област, тъй като производителите трябва да го знаят своевременно. Имаше и някои други моменти, по които отправихме критика. Искам да знам кога ще настъпят промени там и какви ще бъдат те. Благодаря, господин Декастро. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Благодаря на господин генералния директор Плева за неговата презентация също искам да повдигна въпроса за делегираните актове, защото той е изключително важен. А ако нашата комисия не се ориентира добре в него, ще изгубим изключително много време, защото когато нещата не минат през комисията, през нашата комисия, тогава става все по-сложно. Много се радвам за коефициента, за това, че става от 0,3-0,7, но това е за белтъчните протеиновите култури, но все още очакваме данни за млякото. Надявам се, че ще има какво да се направи през следващите стъпки. С господин комисаря Повдигахме въпроса за сериозната криза в Европа и спада на производството в някои страни, е, покачването на цените на ориза, например, проблеми с цените на плодовете. Интересно ми е, можем ли да получим информация. Благодаря. Мисля, че ние всички е, сме е, доволни от е, всичко, което чухме. Няма нужда да повтаряте всеки път това. Следващият оратор, господин Роди, Благодаря. На, доста са въпросите, които още не са решени. Искам да упомена два. Първо, преговорите за споразумението с щатите. Смятам, че е изключително важно комисията не само да информира Европейския парламент за това какво се случва на преговорите, но и също много внимателно да отчита нашите е, мнения по въпроса по време на проговорите, включително мнението на нацията комисия. Затова искам да попитам комисията как смята да провежда този процес на консултации с парламентарната комисия по земеделие, по време на преговорите за споразумението за търговия и инвестиции с щатите, за да не се повторят проблемите от е, споразумението SWIFT и АКТА. А що се отнася до млечния сектор, е, на световните пазари се увеличава търсенето на мляко и това не е временна тенденция. Тя ще се това търсене ще се е, засилва все повече, защото населението на света е, се увеличава. Така че ние не следва да намаляваме производството на мляко в Европейския съюз, а напротив да, трябва да разрешим на фермерите да произвеждат след 2015 толкова, колкото пазара иска от тях. В противен случай губим договори, губим възможности групата на АОДЕ в такъв смисъл ще призове господин комисаря да използва административните си а, възможности да направи всичко възможно за а, уреждане на въпроса и със съдържанието на мазнините и използване на максималните възможности за производство. Председателят, благодаря сега госпожа Сена. Две неща. Да подема темата от последните коментари. Искам да кажа, че всички земеделски производители имат право да произвеждат основни храни за потребителите от съответните страни и съответните пазари. И в такъв смисъл искам да задам въпрос на комисията. Голяма част от това, което ни казахте, не е ново за нас, ние го знаем. Но, като се има предвид колко чувствителен в момента е млечния сектор в целият Европейски съюз, е, защото там е, производствата са обикновенно малки или средни по размер стопанства – в всякакви географски райони на Европейския съюз. Аз лично идвам от Галиция и виждаме в нашия регион едно сериозно спадане на цената на изкупната цена на млякото. Комисията предвижда ли е, мерки е, предвид наближаването на края на квотите? защото в противен случай ще има много проблеми с млекопроизводители в Европа. Господин Хойслинг. Господин председател, делегираните правни актове трябва да бъдат обсъдени по-подробно, отколкото в миналото. Трябва да проведем публично разискване, а не в рамките на заседание при закрити врата. Това бе предложението, което направихме на заседанието на координаторите. Трябва бързо да получим яснота за развитието на биологичното земеделие. Не знам защо комисията към момента застава единствено на страната на потребителите. Потребителите са важни, разбира се, но те представляват само един аспект. По темата за млякото обсъдихме я и в Страсбург. Доколкото знам, комисията предложи да ни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 предложи да обсъдим бъдещето на сектора след 2015 година. Някои от нас се застъпват за пълното му либерализиране, надявайки се, че ще бъде постигнат реален напредък, а други са по-критично настроени. Според мен, ако напълно либерализираме сектора, ще изложим на опасност доста производители, най-вече в необлагодетелстваните региони. Мисля, че въпросът трябва да бъде обсъден преди да настъпи следващата криза пар... трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Мисля, че по него трябва да проведем открит диалог. Не би трябвало парламентът да получава секретна информация. Имам и един въпрос към вас. Става дума за групите за диалог за развитието на селските райони. В момента там се правят назначения на ниво комисия. Някои са малко отчудени във връзка с структурата на тези групи. Представителите на общините, например, вече не са представени там, така както бяха представени в миналото. Но има представители на сектора на генните технологии. Бихте ли могли да кажете няколко думи за структурата на тези групи, за персоналния им състав? Е, Благодаря. Това бяха координаторите. Сега давам думата на останалите ни колеги. Госпожа Магинес, заместник председател на парламента. Поздравления за вашия избор, госпожо Магинес. Благодаря. Да започна направо. Нещо, което не бе повдигнато по време на презентацията ви, но е важно за нас, това е комуникацията или съобщението на комисията за доставките по хранителната верига. Има проблеми с производителите, защото те не могат да имат никакъв избор по отношение на цените, на които се изкупуват средствата им. Смятам, че е, ние трябва да се занимаем именно и с този въпрос, т.е. злоупотребата с власт, така да се каже, в това отношение в е, изкупването на храните по веригата. Защото при нас, например, има проблеми с е, говеждото и е, получихме отговор от комисията, свързано с етикетирането и съответните въздействия върху производството. Та има сериозни проблеми в храни веригата на доставки на хранителни стоки и също смятам, че трябва да има прозрачност при споразумението за трансатлантическо сътрудничество. Господин Посъл Смит. You, uh, be, uh, really quick. Благодаря. Съвсем накратко, съвсем конкретно нещо. Това е господин Смит. Е, земеделието, разбира се, е е от интерес за всички и комисията току-що реши да изключва гласа на местните власти и регионалните власти от е, групите за диалог. Та, е, какво се случва и с този регистр за прозрачността е много интересно. Сега, има реформа на ОСП, но тази реформа трябва да върви за ръка за ръка с много конструктивен диалог с местните и регионални власти. В е, Шотландия ние сме изключително е, нервирани от факта, че всъщност ни се затварят вратите. Не се дава възможност да се е, чуе гласа и на групите на производителите. Това ще се отрази сериозно на качеството на диалог. Мога ли да чуя коментара на господин комисар, представителя на комисията? Благодаря, че се придържате към времето. Господа Жа Хайдеман. Eh, Господин, извинете. Благодаря. Съвсем е кратък въпрос. Страните членки трябва да предоставят своите планове за екологосъобразни мерки или така наречените зелени мерки. Вие Имате ли намерение да осъвремените тези планове спрямо настоящото положение? Наясно ли сте какво е положението в момента в отделните страни членки? Имате ли уведомления в този смисъл? Германия, примерно, има известни данни по въпроса. Освен това, чисто по въпроса за бюрокрацията. Като че ли усилията бяха да се опрости ОСП, но май стават все повече изискванията към производителите. Какво се случва с това опростяване в момента? Производителите са длъжни да попълват купища бумаги. А, що се отнася до сектора на млекопроизводството, не смятам, че там трябва да има нови регулаторни мерки. Благодаря. Госпожа Схейер Пирки. Реформата на ОСП е, като че ли не е успех, съжалявам, че го казвам. Защото бюрокрацията се усилва. Какво ще направите по този въпрос? Второ, Слушах с много голямо внимание и казвате, че няма мнозинство, но тук чухме и други мнения, т.е. че може да се постигне въпрос за мнозинството, по което вие коментирахте. Освен това, аз разговарям с хората, които се занимават с земеделие по темата Трансатлантическото споразумение и ние трябва много внимателно да мислим какви правомощи ще дадем на многонационалните компании. Председателят. Госпожа Агилера. Благодаря. Аз съм нов член на тази комисия за... и нов член на парламента за този мандат. Много се радвам да се запозная с вас. Много с голямо удоволствие изслушах коментарите ви. Имаме определени безпокойства за хранителната верига. Има, комисията излезе с съобщение за незаконни практики е, в тази област, но ми се струва, че много малко се прави, за да се справим с тези проблеми. По хранителната верига има сериозни напрежения, като се има предвид е, на месата на по-мощните компании, е много трудно да се справят производителите с тези напрежения. Интересно е какво предвижда комисията да прави по този проблем. А проблема с бързо развалящите се плодове, така наречените мейки плодове, а, имаше критика от страна на Франция за практики, свързани с превоза им от Испания. Има официално оплакване. Комисията е прави ли нещо по въпроса? Госпожа Аюсо, направо не се представите много, казвайте директно какво имате да кажете. Благодаря. Ще чуете, майче, едни и същи неща, затова съвсем накратко. Първо, правите ли нещо за решаване на спора с Марокко за цената на доматите? Включително на доматите чери. Говорихме вече за плодовете и зеленчуците. Ще има ли е, мерки за управление за общата организация на пазара? Е, споменах се проблема с превоза с големи камиони от Испания от предходния оратор. Е, за виното, делегираните актове, като че ли комисията се бави прекалено много там. Е, е, трябва да се даде известна скорост, защото страните членки се е, притесняват. За преговорите с е, Световната търговска организация искам да знам какъв марш за маневри има комисията при въвеждането на мерки за защита на географски происход и въпроса с млякото. Съществува ли някаква система, някакви мерки, които ще помогнат на производителите в момента, в който изчезнат квотите? Благодаря. 30 души са се записали за изказвания, затова ако обичате една минута. Господин Сарио Сантос. Благодаря. Аз съм от Португалия. 96% от млякото се произвежда при нас в дефаворизирани области. Квотата се увеличава до 2015 година, с което, ако се бяха увеличили, можеше да се помогне малко на производителите да излязат по-лесно от тази система, но защото те няма да имат възможност да покриват разходите за производството си в противен случай. Комисията оценила ли е последствията от факта, че ще прекъсне прилагането на схемата за квоти в сектора за млекопроизводство. Надявам се, че ще можете да приемете мерки, които ще помогнат на земеделските производители, млекопроизводителите. И когато говорите за допълнителни инструменти за справяне с кризи, какво имате предвид? Przyjmujemy kolejnych zgłoszeń, bo i tak wszyscy nie zabiorą głos spośród tych, którzy się zgłosili. Pani poseł. Е, няма да записвам повече заявки за изказване, защото просто няма да е възможно. Кристиняра, заповядайте. Госпожа Кьостингер, господин генерален директор, съжалявам, че в съвета не е било намерено решение на проблема с намаляването на съдържанието на мазнина в млякото. Ако бе намерено такова решение, то щеше да бъде облегчено положението след премахването на квотите как изглеждат нещата с приятия от нас доклад за млекопроизводството в необлагодетелстваните региони. А що се отнася до биологичното земеделие, то можете да очаквате много предложения за изменение от Комисията по земеделие. Тук не е допустимо да повишаваме нивото на бюрокрация. Трябва да дадем възможност на производителите да си вършат работата бюрокрацията трябва да бъде намалена. А що се отнася до преговорите за споразумението за свободна търговия с Съединените щати, доколко комисията в лицето на Генерална дирекция земеделие участва в преговорите? Благодаря, господин Яр. Съвсем накратко, господин председател. Три въпроса за делегираните актове факторите, факторът за поглъщащите азот растения бе повишен. Те могат също така да бъдат турени. Правилна ли е моята информация по този въпрос? Доколкото знам също, тук се споразумяхме за повишаването на фактора и в друга област, за други насъждения. И последният ми въпрос е свързан с синорите. Вярно ли е, че синорите трябва да са с широчина поне 6 метра? Може ли синорите да се използват за производство? Например, може ли там да се отглеждат фуражи? пан посел Андрил. Настъпния пан посел. Благодаря на господин Яр, господин Андрю. Благодаря. Искам по-специално да задам въпроса за разрешенията за засаждане на лозя. Има много голяма разлика между презентацията на комисията и мнението на нашата комисия в парламента. Мисля, че трябва да се доизчистят нещата и да се доуточнят. А за интернет търговията, макар че това е ресор на Генерална дирекция конкуренция, вие ще имате ли отношение към тези въпроси? Също е, гражданското общество и групите за дискусия за е, земеделското развитие. Те ще имат ли възможност да бъдат е, включени в този диалог, защото в момента те са изключени, въпросът трябва да се коригира. А за трансатлантическото, споразумението за трансатлантическо сътрудничество трябва да бъдем информираме, също въпроса с квотите и накрая смятам, че вие казахте, че искате по-тясно сътрудничество. Как си представяте вие това тясно сътрудничество между представителите на комисията и нашата комисия? Е, Благодаря, господин Мато и госпожа Кошевска. Господин Мато. Има някои важни въпроси, свързани с Франция, Португалия и Испания. Става дума за най-отдалечените региони. Бяха проведени много заседания, посветени на тази тема, но не можахме официално да излезем с окончателен документ. Какви са перспективите за най-отдалечените региони? По споразумението за свободна търговия с САЩ всички ние смятаме, че разходите ще бъдат вменени на селскостопанските производители, на сектора на рибарството и на сектора на млякото и млечните продукти. Ще гарантира ли комисията строги изисквания за спазване на нашите правила? Благодаря. Госпожа Кошевска и след нея госпожа Доц. Благодаря, господин председател, господин генерален директор. Според министъра на селското стопанство на Полша, господин Савицки, има известна надежда, че полските производители няма да заплащат глоби за надвишаването на млечните квоти. 56 000 бедни полски сълскостопански производители плащат такава глоба. Общият размер на глобите е над 50 милиона евро или над 200 милиона полски злоти. Вие не споменахте нищо за млечните квоти. Бихте ли могли да заявите спрямо полските млекопроизводители, че няма да трябва да заплащат глоби, ако надвишават млечните квоти? Или пък смятате, че ще заплащат глоби в по-ограничен размер, в размер по-нисък от този на наистина драконовските глоби, които бяха предложени. Ние вярваме в млекопроизводството, насърчаваме го, Вярваме също така и в плавния преход от системата на квотите към система без квоти. Но вместо да се гарантира такъв плавен преход за полските млекопроизводители, според нас те ще трябва да заплащат още по-високи глоби. Какво смятате вие по въпроса? Изглежда, че полският министр на селското стопанство явно дава израз на някакви напразни надежди. Госпожа Доц и след това господин Фланаган. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук ще води много оживени дискусии за бъдещето на сектора на млякото и млечните продукти в Европа. В Северна Ирландия, моя избирателен район, имаме обща граница с Република Ирландия, където млечните квоти бяха бариера пред млекопроизводството. Премахването на тези квоти ще гарантира повишаването на обема на продукцията. Въпросът с нестабилните действително стои на дневен ред за производителите в моя избирателен район. Веригата на доставките на храни. Наистина трябва да направим нещо, за да се справим с несъответствията там. Госпожа Магинес говори за производителите на говеждо в Северна Ирландия, които губят значителни суми, тъй като веригата на доставките на храни ги принуждава да вземат ролята на приемащи цените, а не на формиращи ги. Споразумението за свободна търговия с САЩ трябва да гарантираме прозрачност в рамките на преговорите за това споразумение. То ще има много значителни последици за производителите и за сектора на селското стопанство. Благодаря. Нека сега спрем за момент. Ще. Także wystąpienia na stojąco. Thank you. Нека се изправим сега. Thank you very much, uh, Chair. I would like to... Благодаря, господин председател. Ще говоря на холандски. От името на моите колеги в Европейския парламент, госпожа Хазенкамп и госпожа Штрай Пирек, които също са членове на Комисията по селско стопанство, ви моля да почетем с едноминутно мълчание памета на всички загинали при катастрофата на самолета МХ-17. cieszę, bardzo dziękuję Państwu. Wszyscy pozostajemy w uczuciu bólu за rodzinami. Председателят, благодаря на всички. В мислите си ние всички сме с близките и роднините на загиналите. Нека взема отношение и показаното с ивицата Газа – Въпросите, които поставихте на дневен ред, ще бъдат обсъдени тук в парламента. Ще запознаем с тях компетентния орган тук в парламента. По-точно ще информираме за това ресорната комисия на парламента, за да обсъди тя повдигнатите от вас теми. Следващият оратор, господин Фланаган. Е, Ирландия и Република Ирландия се присъединиха към Европейския съюз, за да могат да продават сълскостопанските си продукти в Европейския съюз. Както споменаха двама оратори, изказали се преди мен, имаме проблем с пласмента на продуктите си в Северна Ирландия и с пласмента на говеждото си месо в Великобритания. Представители на движението на кооперативите в Ирландия са разговаряли с генерална дирекция конкуренция. Изложили са проблемите. Било им е казано, че трябва да представят доказателства. Ние сме изправени пред тези проблеми вече от две десетилетия, но те все още не са решени. Какво ще направи комисията, за да ги разреши? картели и измамници буквално унищожават производството на говеждо у нас. Какво ще направи Европейската комисия, за да се справи с това? Мисля, че няма полза от моето присъствие тук, ако тя не направи нищо. Имаме пазар, имаме продукт, който обаче не можем да пласираме, тъй като пред нас се издигат невидими бариери. И това продължава вече десетилетия. Благодаря. Господин Калиновски. И след това господин Рен. Господин Калиновски. Благодаря. В изложението си генералният директор говори за липсата на одобрение в съвета за предложението за намаляването на съдържанието на мазнини в млякото. Няма значение дали сълскостопанските производители са от една от старите държави членки или от новоприсъединилите се. Проблемът засяга всички сълскостопански производители, но засяга най-вече у нези, които са от държави присъединили се преди 10 години. Очакваше се квотите да бъдат отменени през 2007 година. Когато подписахме договора за присъединяване, Европейският съюз, който тогава имаше 15 членове, отложи решението за 2015 година. Квотите бяха увеличени, новоприсъединилите се 10 държави завариха положението от 2007 година квотите бяха болезнени за всички. Трябва да има коригиране на съдържанието на мазнини и да има плавен преход към система без квоти. Господин Рен. Kiitoksia puheenjohtaja. Vahva maitosektori on osa... Благодаря много. Млечният отрасъл е много важен за конкурентно способността на Европа в областта на производството на храни. Много е важно да планираме добре за бъдещето. Как възнамерява комисията да вземе предвид по-ощетените региони? Дори и в регионите, където има високо производство на мляко, в момента продължава да се предоставя подкрепа. Втори въпрос. Не споменахте по никакъв начин горското стопанство. Европейския съюз смята, че е необходимо да има устойчиво горско стопанство. Това е част от зелената економика, особено в северната част на Европа. Собствениците на гори, работниците, служителите и работодателите все повече се безпокоят от натрупването на множество слоеве европейска бюрокрация. Как ще направите така, че правото на Европейския съюз в областта на горското стопанство действително да спазва принципа на субсидиарност? Благодаря на господин Войчеховски, господин Тарабела господин Вайчеховски, след това господин Тървела. Благодаря, господин председател. Сенека казва, че не трябва да се плащат е, е, глоби и санкции е, за вече свършено зло, а за да се предотврати вършенето на зло за в бъдеще каква е целта на ощетяването на фермерите? Това само ще отслаби селските стопани, ще унищожи фермерските общности. Знам, че е, съветът взема решение тук, но мисля, че и комисията следва да заяви твърдо, че няма никакъв смисъл от тези наказания. Би било добре комисията да излезе с твърдо заявление в тази насока. Наказанията трябва да бъдат премахнати. Ако не се надхвърлят е, повече квоти тази година, трябва да, им, да няма повече е, санкции. Това беше господин Вачеховски, който е бивш член на Сметната палата на Полша. Господин Терабела, благодаря много. Спираме се а, множ... върху множество теми и аз имам доста неща, които искам да повдигна. Ние сме компетентната комисия в областта на селското стопанство. А, е, и що се отнесе до преговорите в, с, с щатите, Комисията по външна търговия е отговорна, но и ние имаме своята роля. Селското стопанство води до производството на продукти с висока добавена стойност, но в световен план ние сме а, един производител, а, който може твърдо да заяви, че а, при нас се спазват най-високите норми и от гледна точка на здравословност, и от гледна точка на социални въпроси. Опасявам се обаче, че има нелоялна конкуренция в глобален план и във връзка с преговорите могат да, да бъдат засегнати производители. Затова се изисква повече прозрачност от страна и на моите колеги и трябва да бъдем изключително наблюдателни в тази връзка. Господин Долано има думата. Благодаря, господин председател. гласувахме за премахване на квотите от 2015 година. Опасявам се, че това може да доведе до дерегуларизиране на пазара, което ще взе за производителите. Във Франция това се отразява особено тежко. Има а, сериозни рискове, които са свързани с а, липсата на регулиране. Може да а, има гигантски а, проекти, които включват около хиляда дойни крави, например, които да се отразят по един или друг начин на економиката, за да има добро равновесие и добро развитие на селските райони, е много важно да се вземе предвид как се отразява това развитие на всички граждани на Европа. domnule președinte, domnule, domnule director, foarte pe scurt vreau să vă întreb... Uh, uh, господин председател, казва господин Буда, е, господин генерален директор, е, е, три въпроса. Руската федерация забрани вноса на телешко месо от Румъния поради заболяването луда крава. Това е обвинение, което е напълно неоснователно. Това е начин на Русия да накаже Румъния. Русия забранява и вноса на картофи от Европейския съюз и на месо от Германия. Какво е становището на комисията по този въпрос? Що се отнася до млекопроизводството? Направила ли е комисията нещо свързано с етикетирането на сълскостопански продукти, за да се преодолее нелоялната конкуренция тук? Благодаря много. Госпожа Мюлер има думата. Аз самата съм лекопроизводител и наистина би ми се искало нововъведената система следващата година да проработи. Новоизбран депутат съм и за това искам да се спра върху огромните налози, които могат да изложат на опасност по-малките млекопроизводители. Могат да изложат на опасност и екологичния аспект. А що се отнася до екологизирането и приоритетните екологични площи, искам да знам как ще се отразят тези мерки върху по-малките стопанства от под 10 хектара. За групите за диалог за развитието на селските райони. Необходимо е в тях да участват представители на местните и регионалните органи, тъй като те са избраните представители на сълскостопанските производители и трябва да участват в разговорите. Настъпни посел Себасто. Благодаря много. Госпожа Хазака ми, след това е господин Себастиан. Не alleen verantwoordelijk voor благодаря много. Господин председател, нашата комисия не е просто отговорна за селското стопанство, но и е, е отговорна за хуманното отношение към животните. Тук говоря е, за безкрайно дългите периоди на превоз на животните из Европа. Е, говоря за ситуации, в които се пристъпва към клане без анестезия. Говоря за тежките условия, в които се отглеждат животните въпреки факта, че отговаряме е, за хуманното отношение към животните, е, ние днес не чухме нищо по тези въпроси. И така, какво смятате за хуманното отношение към животните? И имате ли намерение да изпратите директивата за транспорта, международния транспорт на животни в Европейски парламент? Благодаря. Благодаря. Señor presidente, señor director general, soy un miembro de este parlamento. Господин Себаста, благодаря, Себастия Талвера. Благодаря много. Аз съм от Валенсия. Селските стопани и кооперациите са изправени пред големи проблеми. И искам да обърна внимание на един по-конкретен проблем – има протести срещу храни, които се внасят от трети страни, въпреки че не отговарят на стандартите тук в Европа а, и заплашват нашето вътрешно производство. Как възнамерява комисията да окаже натиск върху страните, които не спазват европейските стандарти? Благодаря много за това, че спазихте времето си. Госпожа Еренц има думата. И след това господин Иглесиас. Благодаря много, господин председател. Бих искала да разбера дали Европейската комисия възнамерява да проучи възможности за елиминиране на нестабилността на цените в, млеко, в млечния отрасъл, след премахването на квотите. Има ли насоки за страните за това как да реагират в случай на кризи? Как не искаме да има организация за наблюдение на млечния отрасъл? И също така при преговорите с Съединените щати вземате ли предвид говеждото и пилешкото? Има ли възможност също така да се защитят географските наименования за происход? Господин Иглесиас и след това господин Род. Президенте, сеньор комисарио. Благодаря много, господин председател. Чуваме слухове, че господин Юнкер иска да прехвърли всички въпроси, свързани с селското стопанство, които се договарят при преговорите с Съединените щати от Генерална дирекция търговия в Генерална дирекция от селско стопанство в Генерална дирекция външна търговия. Селските стопани ще бъдат засегнати от това а, им верни са тези слухове? Pan posel. Gerbiamas pirmininkė, ačiū. Iš tikrųjų esu naujas narys ir du dešimtmečius dirbdamas. Благодаря много, господин председател. Двадесет години съм бил кмет в селски район. Работил съм в областта на развитието на селското стопанство и не мога да разбера защо представителите на местните власти не се включват в съответните групи. Мисля, че само ако работим заедно по тези теми, е, ще можем да развием селските райони достатъчно добре. Крайно време регионалните представители да бъдат представени в работните групи. Благодаря, господин Клозас. να ευχηθώ την καλή Благодаря много. Желая на нашата комисия успешна работа. Опасявам се обаче, че е проблем това, че няма проблем към гръцки език, нещо, което се случи и в друга комисия. И за това а, искам да разбера защо не се предоставя превод към гръцки. Още повече, като се има предвид, че е, Гърция има сериозни е, въпроси, свързани с селското стопанство. Какво искате Гърция да стане просто един гигантски луксозен хотел? Е, не е ли по-добре да се остави Гърция да развие добре своето селско стопанство и е, възстановяемите източници на енергия? Благодаря. Буйон добре Хората, които отсядат в луксозни хотели, искат и хубава храна, така е с което приключваме с тура на задаване на въпроси и всички сега с ден дъх очакваме отговорите. Разбирам, че ще трябва доста телеграфно, господин генерален директор, да отговаряте, но това е положението. Моля, заповядайте. Благодаря за въпросите. Въпросите, които повдигахте, показват, е, че темите са изключително важни. Надявам се, че не ми оставате само една минута е, за отговор. Ще се опитам да отговоря, като обединявам въпросите по теми. Делегираните актове, лекопроизводството, е, международните преговори, това бяха основни въпроси. Нека да започна с делегираните актове. Мнозина от е, членовете на вашата комисия бяха заинтересовани от това. До края на тази година ще бъде изменен един от делегираните актове, т.е. това вече е, е направено. На 18 юли е изпратен той на парламента. Става дума за коригиране на коефициента за масленост от 0,3 на 0,7. Т.е. ние си спазихме ангажимента. Мога да кажа също, че за другите делегирани актове, свързани с реформата на ОСП и е, с, плащания на, плащанията и екомерките, е, ангажиментите и изявленията на комисията си остават напълно валидни. Това, което беше казано на вашето пленарно заседание. Ние възнамеряваме да оценим опита и да се спазат задълженията за екологосъобразни мерки, да се направи оценка след първата година на подаване, на изпълняване на съответните проекти. Първата такава година е 2015. бюрокрацията се опитваме да бъде сведена до абсолютен минимум. Процедурите са такива, каквито се възприяти от съответната генерални дирекции. Ние си спазваме задълженията и поемаме ангажимент да ви информираме във всеки момент, когато имаме оценка на ситуацията. Така че въпроса за опростяването или твърде голямата сложност, е, ние е, ще отчетем също и е, оценката за всички административни дейности и ще я вземем предвид. Изключително важни и чувствителни са въпросите с правата за засаждане при, е, в сектора на винопроизводството. Този въпрос ще е темата на презентацията за следващата ви сесия през септември на комисията на Генерална дирекция Агри и ние ще имаме възможност да ви информираме по този толкова, толкова чувствителен въпрос. През септември ще се случи това. Ще ви представим резултатите от нашата работа по съответния делегиран акт. Другия делегиран акт, който трябва да бъде разработен преди да ви бъде представен на вас и на съвета – по него също има много ясен е, график и план е, кога ще влезе в вашата комисия, кога ще отиде в съвета. Вие ще го видите предварително, защото ние имаме желание първо да го обсъдим в експертната група и да не създаваме изненади на парламента, защото очакваме да получим съответно позитивно развитие на процедурата по този делегиран акт. Във всички случаи ще ви информираме предварително и ще имате възможност да го сложите в, е, като точка в дневния си ред, предоставянето на информация от наша страна. По отношение на сектора на млекопроизводство, това доминираше тук изказванията – много гласове бяха надигнати за повишаване на коефициента на съдържание на мазнина. Комисията е пазител на основните договори и затова тя действа на базата на основната съществуваща правна рамка. И е, въпроса с млякото се обсъжда през последния период, също в контекста на реформата на ОСП. Премахването на квоти бе решено през 2008 година. Тогава все още решенията не се вземаха с съвместно вземане на решения. Сега вече процедурата е съвместно взимане на решение и от 2008 беше ясно, че след 5 е, години е, на плавен преход не може да има увеличаване на квотите за страните членки през последната година. Това беше известно и е, си има съответното правно основание. Знаем, че има много загриженост в това отношение от страните членки, но в края на крещата тези неща бяха ясно представени е, пред съвета. Две е, заседания на съвета имаше по темата и огромна е, част от страните членки изказаха притеснения за тези производители, които са решили да спазят правилата и да не надхвърлят квотите. И в такъв смисъл страните членки не искат тези фермери да страдат или да бъдат санкционирани за това, че са спазили правилата. Тоест, положението е много сложно. Има огромен разнобой в мненията на страните членки за това как да се процедира няма ясно взето е, решение да се върви в едната или в другата посока, защото нямаше ясно мнозинство в едната или друга посока за е, прилагане на коефициента за коригиране на съдържанието на мазнини. И като се отчете всичко, което вие казахте тук, е, е редно да се каже, че ние трябва да сме наясно, че си има съответна законова рамка, с която комисията се съобразява. Искам да подчертая, че специално за сектора на млекопроизводството и проблема с квотите, Ние не коментираме конкретни мерки на страните членки, а се опитваме просто да доизясним правната ситуация. Винаги съм готов да предоставя повече информация на страните членки, ако имат нужда. Какво ще правим за сектора? Първо, много усилия бяха положени, за да бъде направена системата по-прозрачна. Споменах, че ще има възможност да се представи пред вас така наречената Млечна обсерватория, която бе създадена с цел да се наблюдава положението, да се прави оценка, да се правят прогнози и да се предоставя тази информация на всички заинтересувани страни, включително съответните фермери. Всеки може да се ползва от тези резултати и аз с удоволствие бих ви представил как работи тази обсерватория. По време на заседанието за оценка на ОСП и пазарните въпроси можем да ви представим и тази тема. днес въпросът с пазарите ще се дискутира, предполагаме, и допълнително след презентацията на комисията по следващите точки. Що се отнася до групата въпроси, свързани с търговските преговори с щатите? Първо, Генерална дирекция сълскостопанство отговаря за всички е, преговори, свързани с земеделие, т.е. ние правим съответни анализи, сътрудничам си с други служби на комисията, особено Генерална дирекция търговия. И разбира се, полагаме всички усилия да бъдем максимално прозрачни е, спрямо всички заинтересовани страни в, за групите за граждански диалог има група за, по въпросите на търговията. Ние се възползваме от нея, за да подаваме информация за това как се развиват преговорите с, по различни, с различни партньори за търговски споразумения. Много често се спомена днес споразумението за трансатлантическа търговия и инвестиции за щатите. От началото на септември ще почнете да получавате и повече информация. До момента за сега се обменяха само първоначални оферти и заявления – Тоест, преговорите се намираха в много-много раден етап по отношение на замеделието. В това споразумение за търговии, търговия и инвестиции има и много други аспекти, не само, търго, не само тарифи, много други въпроси. Защитата на географските наимования за происход ще се дискутира също в подробности и вие ще получавате информация ще получите и на следващото си заседание. Ще ви говорим докъде сме стигнали. А също така, същевременно се провежда и много интензивна обмяна на мнение по отношение на преговорите с щатите в вашата парламентарна комисия Инта. Защото става дума за споразумение за свободна търговия. Ние от своя страна анализираме потенциалното въздействие на различните аспекти на споразумението върху сектора на земеделието. И то не само споразуме, транс, споразумението за трансатлантическо сътрудничество, но и други такива. В всеки момент, в който вие пожелаете, сме готови да дойдем и да ви предоставим информация относно преговори за търговски споразумения. Говорихте и зададохте въпроси за групите за граждански диалог или за диалог с обществото. Миналата седмица взех е, решение по отношение на реформата на тези групи за диалог с обществото. Този е, формат не бе променен от много години, макар че нашите политики се промениха. И целта на промените сега е да се даде възможност да бъдат представени по-голям брой неправителствени организации и да се отчитат позициите и гледищата на по-широк спектър на заинтересувани страни, свързани с политиката за земеделие. А мога да ви уверя, че действаме много прозрачно, отправихме покана за заявяване на интерес. Над 100 заявки получихме. Публикувахме всички критерии, още предварително, критериите за селекциониране и избрахме 65 от кандидатурите. Много повече, отколкото беше бройката в настоящите групи за граждански диалог. Много по-голям е балансът. Миналият петък се срещнах с всички представители на тези групи, за да обсъдим как ще процедираме след решението. Считам, че това е много добра основа за по-нататъчно сътрудничество. Разбира се, не са одобрени всички кандидатури, има някои, които са отхвърлени, защото не покриват е, критериите за селекция. Примерно, публични институции по дефиниция не могат да се включат в е, този диалог, в тези групи за диалог. Но мога да подчертая, че Има и други форуми за дискутиране на проблемите на земеделието. Примерно има мрежа за земеделие, също и мрежа за европейско партньорство за иновации, където също могат да се обсъждат елементи от политиката и компоненти на ОСП. Също зададохте въпроси по конкретни е, неща, примерно затруднения на пазара на плодове, зеленчуци, за праскови се поставя въпроса за цената на ориза. Мога да кажа, че се предвижда да има дискусия за сектора на плодовете и зеленчуците и, и изпълняване на разпоредбите за производител... организациите на производители във вашия дневен ред днес и сигурно ще кажем и повече по въпроса. Всички тези въпроси, свързани с пазара, се наблюдават много отблизо от комисията и се използват всички е, законови възможности да се решават проблемите. пазара на праскови в Гърция, Испания, Италия се наблюдава, разбира се, както и въпроса за вноса на ориз от развиващите страни. Анализираме положението, търсим и възможни мерки, които да се предприемат. производителите на някои бързо развалящи се плодове, примерно капини, така знам, че има проблеми с местни пазари в Полша. More uh, detailed uh, question related to uh, tomatoes issue and... По въпроса с доматите и взаимоотношенията ни с Марокко. Мога да кажа, че напълно прилагаме основното законодателство и делегираните актове. Много интензивно дискутираме въпроса с Марокко в рамките на съответния диалог и след всички така, доизчиствания на техническите подробности положението се изясни и сега прилагаме основните и делегираните актове и съответно за определяне на цените използваме цени по процедурите, които са установени. Що се отнася до е, защитата на географските наименования за происход, е, те са в рамките на споразумението на 100. Е, Във всички преговори с всички партньори ние по дефиниция включваме раздел за защита на географските наименования – е, такава, споразумение имаме с Канада, успешно го подписахме. Също е, вкарахме тази тема с, е, в преговорите с ЮАР. Е, също в преговорите с Меркосур. В момента те не са толкова активни. И имаме е такова такъв раздел и в, по време на преговорите с щатите. В е, СТО се опитваме да прокараме максимално тезата за защита на географските наименования за происход, но знаете, че има определени страни, групи страни е там, които се опитват да е, прокарат имена, да имат защита като търговски марки. А, има други страни, които се обявяват за това да има защита на географските наименования за происход. И нашата работа е сега да убедим други членове на СТО да се разшири е, и да има задължителен регистр, а и да се повиши нивото на защита на храни с е, географски наименования за происход, не само на напитки и спиртни продукти. Е, имаше въпроси за ограниченията на Генерална дирекция Санко за мерки е, въведени от Русия. Ние работим в тясна връзка с колегите от е, Генерална дирекция Санко. В никакъв случай не е лесно да решим проблема, макар че Русия е член на СТО и съответните споразумения са в рамките на СТО, сега се опитваме да положим всички възможни усилия да решим проблема и да премахнем пречките за експорт на европейски продукти, включително говеждо от Румъния, защото ние имаме ясна политика по отношение на болестта луда крава и други. Има неща, които не са решени и с други болести. Работим много, много усилено да убедим нашите търговски партньори да прилагат съответните разпоредби международни стандарти, за да няма необосновани ограничения. Но, както знаете, не винаги е възможно да постигнем непосредствени резултати. Uh, forestry, which... Някой от вас ме попита защо не съм споменал горското стопанство което е много важно за държавите членки на Европейския съюз. Да, наистина не се спрях върху редица въпроси, които вероятно ще бъдат поставени на дневен ред на следващи ваши заседания. За горското стопанство мога да кажа, че е важен въпрос. Към момента нямаме обща политика в областта на горското стопанство, но Генерална дирекция земеделие си сътрудничи тясно с държавите членки за разработването на обща стратегия за горското стопанство. Водят се и преговори за сключването на обвързващи споразумения с горското стопанство, но за да бъдат сключените трябва да преодолеем бариерите на международно равнище. Вероятно има още много въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Много важен е въпросът за веригата на доставки на храни. Генерална дирекция за меделие е пълноправен участник в комуникацията по този въпрос, тъй като Селскостопанските производители са много важен фактор. Искаме да се увеличи тяхното влияние по време на преговорите, да се увеличи влиянието им като участници в веригата за доставки на храни. Има няколко инструмента, които помагат на сълскостопанските производители да се сдружават и да извършват колективно договаряне за пласмента на продуктите си. Въпреки това, според мен има още някои елементи, които трябва да бъдат обсъдени. Разбирам вашето искане ние от своя страна по-отблизо да следим този въпрос и да ви дадем по-подробна информация за развитието на нещата с веригата на доставките на храни. Има проблем с ползването на страницата в интернет за географските указания. Може да има някои проблеми с географските указания за вината. Сътрудничим си с отговорната организация има и друг въпрос, който споменахте за биологичното земеделие и биологичните сълскостопански продукти. През септември е предвидено да се проведе обсъждане. Би било трудно за мен да обхвана тази тема в рамките на няколко секунди. Надявам се, че ще се проведе разискване по темата в началото на септември. Въпросът за етикетирането на млякото. Мога само да кажа, че в момента се извършва оценка и изготвяме анализ на етикетирането на млякото и млечните продукти. Мисля, че трябва да спра до тук. Председателят ми дава знак, че съм си надвишил времето. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви за въпросите. Вероятно не съм отговорил на някои от тях но предполагам, че ще могат да бъдат повдигнати в хода на заседанието ви днес. Предполагам, че ще могат да бъдат повдигнати и по време на други ваши заседания. Благодаря. Ме отповича пани так на... Председателят. Много ви благодаря, господин генерален директор. Обхванахте много голям брой въпроси. Преминахме през цялата реформа на ОСП. Спряхме се и върху много други въпроси. Искрено се извинявам на всички колеги за това, че толкова строго следих за спазването на времето за изказване. Благодаря на колегите, благодаря на господин генералния директор Клева. Мисля, че трябваше да получим отговори на въпросите си още преди лятната вакансия, тъй като през лятната вакансия не само ще си почиваме, но и ще се срещаме с сълскостопански производители. Все пак лятото е времето за събиране на реколтата така че бе важно да проведем това заседание преди лятната вакансия. Важно бе да изслушаме и становището ви за сектора на млякото и млечните продукти, както и за делегирания акт за този сектор. Знаем, че нещата до голяма степен ще зависят от постигането на консенсус на ниво съвет. В бъдеще искаме разискванията в съвета да бъдат по-прозрачни. На заседанието на координаторите обсъдихме преговорите между Европейския съюз и Съединените щати, както и някои по-общи въпроси, свързани с търговията между Европейския съюз и трети страни. в тази област възникват някои много значими за производителите проблеми. Обсъдихме някои конкретни пазари, като пазарите на праскови, ориз, бързо развалящи се плодове и други. На дневен ред е и въпросът за събирането на реколтата. Ще продължим да го обсъждаме след 6 седмици на заседанието на нашата комисия. Господин генерален директор, още веднъж много ви благодаря. Няма други въпроси към вас. Надявам се, уверен съм, извинете, че ако на някого все още не му достига информация, той ще може да зададе въпросите си по-нататък. Още веднъж ви благодаря за участието. Имаме още много точки в дневния си ред за днес. Ако не възразявате, госпожи и господа, Въпреки, че господин генералният директор си тръгва, много от неговите сътрудници ще останат за обсъждането на следващите точки. Следващата ни точка е общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година. Господин Яр бе назначен за докладчик по тази тема по ускорената процедура. Текстът на доклада е наличен само на английски език. Всички коментари, които имаме да направим, трябва да направим днес. Господин Яр, имате думата. С право казахте, господин председател, че бях избран за докладчик по ускорената процедура, тъй като предстояха европейските избори. Поради това текстът е наличен и само на английски, за което ви моля за разбиране. Ще се изкажа съвсем телеграфно по моментите, по които искаме да има подобрения. Най-важното още в самото начало. Крайният срок за внасене на изменения е 25 юли, петък, 12 часа на обяд. Повтарям, крайният срок за внасене на изменения е петък, 25 юли, 12 часа на обяд. Моля ви за разбиране за това, че е предвиден толкова кратък срок. За какво става дума? По функция 2 на бюджета са предвидени 59,2 милиарда за ангажименти и над 60 милиарда за плащания. В този бюджет е поставена целта за оздравяване. С други думи, не може да се повиши в частта си за сълскостопанската политика. Проявяваме разбиране към това. Но всички предложени от съвета съкръщения трябва да бъдат коригирани в размера си. Мисля, че трябва да се възприемат цифрите, предложени от комисията и парламента, тъй като те са по-реалистични. В становището си обръщам внимание и на това, че държавите членки трябва да направят всичко възможно за покриването на непогасените плащания по втория стълб – за разплащането на неразплатените ангажименти по втория стълб. Трябва да бъдат финансирани проекти, по които са били поети ангажименти през изминалия период. Трябва да има яснота по отношение на бюджета, трябва да се казва истината за бюджета. Тоест, всички проекти, за които има ангажимент по миналия период, трябва да бъдат финансирани с наличните средства, а за нови проекти трябва да се изготвят нови бюджети. Съкръщаването на кредитите за пчеларството не може да бъде възприето според мен. Предлагаме да не се прилагат тези съкръщения. И накрая, аз съм за това по първия и втория стълб да има изравняване на плащанията за държавите членки. В рамките на всички програми трябва да обърнем внимание на намаляването на бюрокрацията, най-вече по програмата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения. Искам да се коригира размера на съкръщенията в тази област, предвидени от съвета. Трябва всички заедно да се погрижим за това, тези програми да са небюрократични и разбираеми за крайните бенефициенти, тъй като от тях ще проистекат много повече ползи, отколкото очакваме. Това показва практиката. Практиката и анализите показват, че понякога програмите не се ползват, тъй като са изключително бюрократични. Така че трябва да работим за намаляването на бюрокрацията. Председателят. Наистина много ви благодаря. Има ли въпроси или коментари? Имате по една минута. Колега, имате думата. Благодаря, господин председател, казва господин Карти. Аз съм новоизбран член на тази комисия и за това имам нужда от някои разяснения. Тази сутрин 10 часа документът ни бе предоставен само на един език. Крайният срок за внасене на изменения е краят на тази седмица. Сред нас има много новоизбрани членове, които все още нямат и достатъчно сътрудници а от друга страна бюджетната процедура е много важна за следващата година и годините след нея. Искам да попитам обичайна процедура ли е да се предвиждат такива кратки срокове за внасяне на изменения? Няма ли възможност в случая да се удължи срокът? Окрес выборов, настъпния час. Председателят. Имаше прекъсване заради европейските избори, предстои ни и лятната вакансия. Опасявам се, че поради това нямаме възможност да удължим срока. Разбирам позицията ви, разбирам защо сте загрижен, но трябва да се доверите на колегите си, които вече по-дълго са тук. Те ще държат всичко под контрол. Още веднъж ви моля за разбиране. Pani poseł Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb wel het advies mee. Госпожа Шлайер. Моите сътрудници ми казаха, че става дума за 050803, както и за прехвърлянето на средства за кооперативите. Кооперативите са много важни за семейните стопанства. Подкрепям казаното от комисията по този въпрос. Подкрепям онова, което каза тя за повишаването на бюджетните кредити за, и за асоциациите на организациите на производителите. Дякую, пан poseł Рода. Следващият оратор, господин Роде. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. Групата на либералите подкрепя становището, но мнозинството от членовете ни са против или поне не са толкова очаровани от програмата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения. За това ще внесем и изменение, в което се обявяваме против предложението за повишаване на бюджета на тази програма. Иначе приемаме становището. Председателят благодаря на господин Роде, господин Фланаган. Като новоизбран член на парламента подкрепям колегата си от Ирландия. Той каза, че ако се предвиди малко повече време за внасяне на изменения, не би било добре. А отговора, който дадохте, е типичен за Европейския съюз, така както го виждах аз преди да дойда тук. Типичен е и за Европейския съюз, така както го виждат гражданите. Проведоха се европейските избори и ако хората тук, някои хора тук бяха толкова достойни за доверие, то те може би щяха да се завърнат в парламента, но не се завърнаха, не бяха преизбрани. Европейските парламенти бяха, европейските избори бяха проведени по определени съображения, по демократични съображения. Въпроса. Още веднъж господин Роде. Искам да кажа нещо по този въпрос. Аз също съм новоизбран член, не на парламента, но на тази комисия. Говорим за становище. Становище, което следва да съдържа най-много 1500 думи. Тоест не е толкова трудно да се прочете текста и човек да си създаде мнение за него в рамките на няколко дни. програмата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения не е нищо ново. Така че би трябвало да можем да си свършим работата в рамките на предвидения срок. Благодаря, госпожа Сенала. Госпожа Сенра, извинете. Аз също подкрепям останалите колеги, които се изказаха за срока за внасяне на изменения. Не мисля, че така предвиденият срок е подходящ, като се има предвид колко е важна темата. Става дума за финансирането на общата сълскостопанска политика, а имаме само два дни за внасянето на изменения. Виждам, че са предвидени значителни съкръщения на кредитите за развитието на селските райони. В никакъв случай не приемаме това. Искам да знам точно кои райони ще бъдат засегнати от тези съкръщения. Благодаря казва председателят, отново ще дам го думата на господин Яр. Но, нека първо кажа, че производителите очакват приемането на този бюджет. Комисията по бюджети очаква нашето становище. Ако не излезем със становище, няма да можем да постигнем и резултати. Разбирам защо колегите са загрижени, но трябва да кажа, че правим възможно най-доброто, като се имат предвид обстоятелствата. Господин Яр, наистина ли искате отново да вземете думата? Господин Фланаган. Два месеца след изборите ние дори нямаме кабинети тук, нямаме телефони. Ако имахме кабинет, в който да можем да седим, да четем тези толкова важни документи или телефони, по които да се обаждаме, то можехме да си свършим работата. Но в момента ние сме като персона нон грата. Бродим из тази сграда, без да имаме нито кабинети, нито телефон. Дайте ми кабинет, дайте ми телефон и ще мога да чета документите, които ми се пращат и да си създавам мнение за тях не Мисля, че някои хора са по-зле от нас, казва председателят. Господин Яр, също толкова се ядосах за предвидения срок, колкото и колегите, но бюджетът трябва да бъде прият на време. Производителите, които представляваме, засегнатите страни, Общините, регионите няма да проявят разбиране, ако не могат да им се изплатят средствата. За ваше успокоение мога да кажа, че това не е последният бюджет, който ще обсъждаме тук. За следващия бюджет ще имаме повече време. Това е едното. А другото е, че големите битки се водят за 7 годишния период. Първо се прави Извинете, прави се междинно финансово планиране, предвиден е и междинен преглед. Този бюджет ще залегне в финансовото планиране за 7 годишния период. Развитието на селските райони не може да се харчат повече пари, отколкото е възможно, тъй като трябва да се вземе предвид 7 годишния период, а битката за него вече приключи. В интерес на засегнатите страни е, както казах, бюджетът да бъде прият своевременно, т.е. своевременно трябва да приключи процедурата в комисията по бюджети но на председателския съвет може да обсъдим това как да процедираме при такива ситуации след 3 години. Както ви казах, аз самият се ядосах. Не може да се проведат обстойни разисквания в такъв кратък срок. Но Казах нещо и за ваше успокоение. Организациите на производителите. Това бе първият въпрос. Ако са предвидени прекалено ниски кредити, то ще можем да внесем е предложение за изменение. Аз предлагам да се бюджета да залегне сумата предложена от комисията. Програмата за раздаване на плодове и мляко в учебните заведения. Аз също съм скептичен, но тази програма има и някои добри страни. Има големи шансове в тази програма, но тя трябва да бъде структурирана така, че да се намали нивото на бюрокрацията и да е по-лесна програмата за реализиране от по-малките субекти. Както вече казах, има много субекти, които се отказват от такива програми, защото бюрокрацията е прекалено голяма. Бих казал, че ако се внесат много проекти по тази програма, дори ще са ни необходими повече средства. Втория стълб. Тук са необходими съкръщения, тъй като няма вече средства по средносрочното финансово планиране. Особеността на този втори стълб е, че там се предвижда голяма гъвкавост, т.е. държавите членки могат сами да решат какви приоритети да очертаят. Нямаше възможност да не се направят съкръщения тук, тъй като трябваше да се вземе предвид средносрочното финансово планиране. Много се извинявам за краткия срок за внасяне на изменения. Трябва да видим какво ще правим при такива ситуации след 3 години. Rozumiemy, dziękujemy. Przypominam, że poprawki do piątku drugiego. Благодаря много. Разполагате с време до петък за подаване на изменения и след това ще се гласува в комисията на 3 септември. Извиняваме се за изключително кратките срокове. Точка 6. Предоставена плодове зеленчуци мляко и банани в образователните институции. Приветствам тук заместник генералния директор на Генерална дирекция по селско стопанство, господин Корте. Той отговаря за селскостопанските пазари, анализ на преката, преките помощи и комуникациите и ще представи програмата за училищата. Е, тази програма е много важна. И бих искал да се възползвам от тази възможност да кажа няколко думи за държавите членки, които смятат, че трябва да се промени правното основание на член 43 от договора, което означава парламента да няма възможност за участие чрез съвместно вземане на решение. Разчитаме на комисията да подкрепи парламента и смятаме, че тя споделя нашето тълкование. Заповядайте, господин Корте, имайте предвид, че Нямаме много време. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам възможност накратко да представя това предложение, прието от комисията на 30 януари и е, обсъдено вече в доста подробности в съвета. Много се радваме, че и парламентът ще се занимава с това предложение. Очакваме да си сътрудничим е, добре и да работим бързо, за да можем още през есента да преминем към следващите стъпки. Ще бъда кратък, защото разбирам, че а, закъснявате с графика. Първо, целта на предложението. Много е важно да се припомни тази цел, защото има спорове по отношение на предложението. Чухме някои неща вече по въпроса. На второ място ще спомена основните елементи – за да имате представа по какви въпроси ще обсъждате е, предложението с съвета. Първоцата на предложението. Комисия направи много сериозно предложение на е, е, проучване на въздействието и оценка на въздействието. И всичко в това предложение на комисията се основава на подробен анализ и на проведени консултации. Целта беше да се предложи нещо, което е съвместимо с принципа на субсидиарност и програмата да е действително целесообразна. Четирите основни елемента на предложението. Първо, трябва да се вземе предвид че има спад в потреблението на пресни продукти, особено плодове, зеленчуци и мляко, сред децата. Това е тенденция навсякъде в Европа. Второ, необходимо е да се направи нещо, за да се сложи край на, на нездравословните навици на хранене сред децата, защото едно от всеки а, е, е, едно от всеки три деца между 6 и 9 години е, до 2020 година ще бъде затластяло. За сравнение това е въжало за едно от всеки 4 деца. През 2008 година затова трябва да се направи нещо за здравословното състояние на децата в Европа. Освен това в сълскостопанските райони трябва да се помогне за тяхното развитие 300 хиляди са децата, които вече са се възползвали от схемата. Това е начин на Европа да стигне по-близо до гражданите. Необходимо е и да се опрости системата. Правим всичко възможно, за да намалим бюрократичните изисквания, за да може държавите членки да имат повече възможности, повече гъвкавост и образователните институции по-лесно да прилагат програмата. И така, какви са основните елементи в нашето предложение? Първото предложение е двете схеми, които в момента са разделени, а именно млякото в училище и плодовете зеленчуците в училище, да бъдат събрани в една и съща схема, т.е. по две зеленчуци и мляко, с едни и същи правила и с една и съща степен на гъвкавост. Оттам нататък средствата се предполага да се изразходват в, раз... в съответствие с нашето предложение, т.е. да има една многогодишна стратегия, която всяка държава членка да приеме с конкретни е, цели, приоритети и гъвкав бюджет, който трябва да а, е, отговаря на потреблението на а, е, потребностите в страната и а, в конкретните региони. Средствата, които са Заделени са 230 милиона евро всяка година, т.е. с малко увеличение, 150 за плодове зеленчуци и 80 милиона за млечни, за мляко. Между 30 и 50% от административните изисквания налични по настоящем ще бъдат премахнати, а именно задълженията за отчитане, необходимостта да се изработи една съвместна стратегия и други подобни въпроси, в които няма да навлизам в подробности. И освен това, що се отнася до гъвкавостта, участието в схемите ще бъде на доброволен принцип, т.е. всяка държава членка взема решение и също така дали се разпространяват плодове, зеленчуци, мляко и всичките заедно или по-отделно, е, ще може да се е, решава на ниво държава членка. Що се отнася до е, спорните въпроси, председателят вече спомена правното основание. Мога да ви уверя, че е, действително нашето предложение е основано на членове 42 и 43 алинея т.е. предвижда се пълно участие на Европейски парламент в законодателната процедура. Съветът, както казах, единодушно излезе със становище, че това е неправилната неправилното правно основание и че е според е, него правилното правно основание е 43 елинея 3, което би изключило Европейския парламент от процеса. Следващият важен въпрос са конкретните продукти, които могат да се предлагат на училищата по тази схема, конкретните плодове, зеленчуци и продукти. Като цяло се предлага да има повече продукти, не само пресни плодове, зеленчуци и мляко. Правени са множество предложения. И а, това е тема, която а, много бихме искали да обсъдиме с вашата парламентарна комисия, вземайки, разбира се, предвид, че трябва схемата да бъде опростена, че трябва да бъде достатъчно лека за управление и че става дума за сравнително ограничени европейски средства и трябва те да бъдат изразходвани по начин, който има възможно най-голямо въздействие. И следващата важна точка е разпределението на средствата за програмата за млякото. Тя ще е част от общата програма, но е необходимо да се определи точно как ще бъдат разделени средствата между държавите членки за в бъдеще. И така, благодаря много, че ми дадохте възможност да представя този въпрос. Очаквам а, с нетърпение обсъждането на темата. Благодаря ви много. Надявам се, че за бъдеще ще е, говорите още по-збито. Андрей, бързо пуша. Попрошу. Oui, merci, Господин Андрю има думата. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушах изказването по отношение на правния въпрос, дали да е член 43, али е 2 или не. Какви са аргументите на съвета? Защо не приема това правно основание? Продължава ли да се обсъжда темата или решението вече е взето? Втори въпрос. Що се отнася до разпределянето на средствата между държавите членки? Има две възможности, две позиции. Едната е, че трябва по исторически е, критерии да се разпределя. Втората е, че по потребности трябва да се разпределят средствата между държавите членки. Кой е най-добрият сценарий според това, Какво е по-добре е, да се определят първо потребностите или не. И на трето място, е, вие засегнахте накратко е, темата за въздействието на тази програма. Има ли начин да се направи оценка на въздействието на тази програма и на това доколко тя може да повлияе на хранителните навици на децата, за да разреши действително проблемите, с които се сблъскваме днес? Благодаря много. Колегата Еренс Гарсия има думата за една минута. Благодаря много, господин председател. Е, имам два въпроса. Първо има една мярка, предложена от Испания за разширяване на тази схема, за да се включат е, и плодови сокове, и кисело мляко и разбира се, стига да се следи внимателно съдържанието на захар и мазнини, мисля, че и тези продукти могат да се включат и така ще се даде добър тласък на този отрасъл. Мисля, че разпределението на средствата трябва да вземе предвид основно уязвимите области и детското население това трябва да стане не по а, хомогенен начин, а да се адаптира към потребностите. Благодаря много. Госпожа Петир има дума. За представника комисия, обзирам да Република Хрватска... Благодаря много, господин председател. Хрватия не участва до тук в тази програма за разпределение на плодове и зеленчуци в училищата, финансирана от Европейския бюджет. Тя прилага национални програми, финансирани от хрватския бюджет. И тук изразявам своето безпокойство за използването на данни, подадени от държавите, за вземане на решение на европейско равнище. Това може да доведе до неадекватно предоставяне на средства на Харватия, защото се използват данни от минали периоди е, не е добре да се подхожда по този начин, защото Харватия ще остане в необлагодетелствено положение. Благодаря много. Следващият оратор е госпожа Малей. Благодаря, господин председател. Що се отнася до тези предложения, имам няколко въпроса. Първо става дума за програми, които не са имали една и съща обща история, не са имали една и съща цел, не са имали едно и също разпространение. И моят въпрос е, няма ли да е трудно да създаят тези две програми, първо вземайки предвид доставчиците на тези продукти и продукти, които са съвсем различни. Второ, организацията на сливане на програмите е, може да е трудна е, от гледна точка на организацията и също така от гледна точка на комуникацията, защото двете програми имат различни цели. И така опасявам се, че под претекста, че опростяваме на нещата, всъщност ги осложняваме. Искам да обърна внимание на този проблем. Благодаря, господин Калиневски и след това госпожа Сенер. Благодаря, господин председател. И аз исках да кажа, че тази схема не трябва да бъде само за мляко, плодове и зеленчуци, но и за преработени храни. Като кисело мляко, мляко с определени вкусове и сокове. Мисля, че продуктовия списък трябва да се увеличи. Благодаря госпожа Сенри и след това госпожа Нойхер. Благодаря много. Исках да говоря за критериите за тези програми. Мисля, че освен, че става дума за насърчение на потреблението на мляко, плодове и зеленчуци, трябва да се опитаме да насърчим и потреблението на продукти, които са сезонни, местни, да се включат екологично чисти продукти или поне чрез програмата да бъдат научени децата да търсят такива екологични плодове. Госпожа Нойхила има думата. Фамилията ми се произнася Нойхел, но няма значение. За да променим хранителните навици на децата, трябва да започнем от рано. Тази програма е насочена към учебните заведения. Това е едната формулировка. Другата формулировка е програма за училищата. Това означава ли, че програмата ще се прилага и в учебни заведения за деца под 6 годишна възраст, т.е. в детски градини и ясли? Според мен това би било много разумно, тъй като колкото по-рано започнем да образоваме децата в това отношение, колкото по-рано въздействаме върху вкусовото им възприятие най-вече, толкова по-добре. Господин Дантан и след това господин Ропе. Благодаря. Искам да говоря за метода. Преди една година е, обсъждахме ред текстове по реформата на ОСП. И е, ние е, подадохме много е, голям брой е, изменения по тези програми за раздаване на подвезване чувства и мляко в училищата. По време на триалога комисията е, бе против голяма част от тези подадени изменения, а сега ги виждаме в текста. И сега трябва да се променя текст, който бе прият по-малко от, преди по-малко от 6 месеца и след е, много скоро време ще трябва отново той да бъде преразгледан. Тоест, непрекъснато говориме, че трябва да се опростяват нещата, а сега непрекъснато изменяме един и същи текст. Е, и накрая, ако мога да отбележа, много неща постигнахме по време на тристранната среща. Там вече приехме някои нови елементи, които сега не ги виждам в новопредложения текст. Какъв смисъл има да преговаряме тогава, когато в следващата версия ще бъдат изчистени отново нов, договорките, постигнати по такива преговори? Да, господин Рупе и госпожа Скрея. Благодаря. В е, долната камера на Холандския парламент аз е, работих именно по тази програма. Се опитах практически да я стартирам. И всички е, участваха в нея, но след това правителството я отхвърли все едно считам, че програмата ще има успех. Господин Рупе. Благодаря, господин председател. Според мен е много добра идея да се упрости схемата, а също така и да бъде разширена – Добре е да се намали и бюрокрацията. Работил съм с много училища за прилагане на програмата и определено смятам, че ще е добро дошло упростяването на процедурите за обществени поръчки в рамките на тази схема. Всичко това е важно, защото по този начин ние можем да покажем на децата откъде идват тези продукти и как стигат до училищата. Програмата също така може да е част от учебната програма в такъв смисъл. В Литва, например, децата от 6 до 10 годишна възраст получават безплатни, е, безплатен обед и безплатно мляко. Това е по национална програма, което означава, че ще има едно взаимно допълване на програмата и по този начин ще се избегне потреблението, консумирането на е, определени продукти следващият оратор. Смятам, че е изключително важно на, до децата да стигат добри а, плодове, добри хранителни продукти. Но мога да кажа, че изпитваме известен скептицизъм. Едва ли Европейския съюз е създаден именно за такива програми. Има различно отношение на правителствата към тези програми и според мен всъщност това трябва да бъде задължение на национални програми, а не на Европейския съюз. Изказващи си е господин Ериксън. Не е необходимо Европейския съюз да раздава банани на децата. Кой е пан посел Ферон? Бързо, благодаря, господин Феро, ако правилно произнасям името ви. Благодаря. Искам съвсем накратко да коментирам че е, в момента в програмата не се говори за происход на е, продуктите. Според мен трябва да се търси е, промяна в посока на това да се предоставят продукти, които са с местен происход. По този начин ще може да се създаде и осведоменост не само за хранителни навици, но и за идеята, че трябва да се консумират местни продукти. Благодаря. Кой е посел Буда? Пали почтах. Благодаря, господин Буда. Благодаря, господин а, председател. Има а, хора, които си мислят, че списъка на предлаганите продукти е твърде къс, но е, в съответния член има изброени плодове, които могат да бъдат предоставени. Също така обаче всяка страна може да допълни този списък в е, зависимост от това с какви е, плодове тя разполага. А начина на снабдяване с съответните продукти трябва да бъде опростен. В Румъния имаше подобна програма и тя действаше много успешно. Господин Роде. Благодаря, господин председател. Нямах никакви намерения да взимам думата по тази точка, но следейки разискванията, оставам с впечатлението, че сред нас е пълно с специалисти по храненето. Нека ви припомня, че в договора от Лисабон има една думичка, на която трябва да обърнем внимание, а именно субсидиарност. Субсидиарност. храната, която предлагаме на децата си в училищата и детските градини. Нека оставим този въпрос на правителствата и по-скоро най-вече на местните и регионални органи. Благодаря. Но тук има и едно социално измерение на Европа, господин Фланаген. Аз е, лично смятам, че ние сме в Европейския съюз, за да няма войни и не да, да не се избиваме. А сега ще решаваме какво да даваме на децата за закуска. Аз е, сега, е, току-що ми казахте, че нямаме време да разгледаме въпроса, примерно, че нашите фермери в Ирландия не можем да продаваме своите продукти, да речеме, в Обединеното кралство. Аз и е, има хора, земеделски производители, които са готови да се самоубият, защото е толкова тежко положението. А сега се обсъждаме дали да даваме киви или банани на децата си. Аз ще храня децата си с каквото реша. Не смятам, че Европа трябва да решава. Това е просто смехотворно. Благодаря. А, всъщност това е една от най-популярните програми на Европейския съюз. Смятам, че ще имаме възможности в бъдеще да, да обсъдим въпроса. Сега давам думата на господин заместник генералния директор, но съвсем накратко моля. По правното основание комисията няма нужда да, смя, да сменя своята позиция, където обомената правното е, основание, защото става дума за обикновена законодателна процедура. Това е мнението на комисията и е, в такъв смисъл тя отговаря напълно на търсенията на парламент. А що се отнася до това какви да са продуктите много въпроси. Дали да са местни, дали да са био, е, изключително се предвижда това като възможност. Също така мога да потвърдя, че по член 43 алинея 5 от е, предложението е, този спис може да се разреш, разшири списъка, включително и да включва и образователен елемент, но а, програмата не е задължителна. Никой не е задължен, никой училище, никой родител. Това е просто оферта. Що се отнася до разпределението на средствата и въпроса за Харватия. Имайте предвид, че за плодовете и зеленчуците е, се разпределят средствата на базата на броя на децата. Чисто статистически критерии и прост. А за млякото предлагаме една смесена схема за исторически количества, т.е. това, което се е предоставя в миналото, и броя на децата. Доста по-осложнена схема и трябва да пообсъдим с страните членки и с вас. Наясно сме, че там, проблема е, че там има проблеми. Възрастта на децата, които могат да бъдат включени в програмата е от 2 години нагоре. Това е. И е, отговор на господин Дантен, защо е, толкова излизаме с това предложение след толкова дълги дебати, има две нови, е, два елемента. Първо доклада на Сметната палата, той трябваше да бъде отчетен, там имаше и е, направена оценка за системата за предоставяне на мляко. Така че е, ние направихме някои заключения, които сега се отразяват в предложението. Благодаря. С това стигаме до следващата точка. Ще има доклад за млякото и, плодовете и зеленчуците за училищата малко по-късно и вие ще имате възможност да изложите своите становища в бъдеще. Сега стигаме, както казах, до седма точка прилагане на разпоредбите за организации на производители, оперативни е, фондове и оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците от реформата от 2007 е, година. Това е доклад, който е, се базира на данни от страните членки от 2008-2010 година. Комисията отбелязва, че заключенията и препоръките се базират на е, все още съществуващи недостатъци в сектора и също така отбелязва, че в един по-късен етап евентуално ще предложи законодателни предложения за преразглеждане на програмата за помощи от Европейския съюз за сектора за плодовете и зеленчуците. И сега приканвам заместник генералния директор, който да вземе отново думата. Възможно най-кратко, моля. Благодаря, господин председател. Изготвихме този доклад, защото по общ... така се предвижда по общата организация на пазара. И е, оценката на въздействието на реформата на ОСП и организацията на сектора за зеленчуци и плодове и съответно производителните организации, направените оценки ще ви представя трите основни резултата и заключения от доклада. Първо, че е определено е необходимо да се увеличи степента на организиране на производителите. Особено в тези страни членки, където тази степен на организираност е много-много ниска. Ако мога да ви дам известни цифри, е, общата степен е увеличена, увеличена от 37,2 до 43%. Т.е. има известно увеличение, но има и голяма разлика между страните членки. В някои страни членки тази организираност е по-малко от 10%. По-малко от 10% от производителите са организирани в някаква форма. България и Румъния са примери може да видите приложенията. А в Холандия, моята страна или Белгия, примерно там организацията покрива 80% от производителите. Тоест, огромна е разликата и това не е никак удовлетворително. Затова призоваваме парламента да даде своя приноса и други за решаване на този проблем, включително с финансови помощи, с обмяна на най-добри практики. А, смятам, че самото време е добър фактор, защото в край на кращата страните членки са започнали тази дейност много по-късно от други. Вторият ни заключение е, е какво се занимават тези организации на производителите, с какви мерки е, предприемат. Там също има дисбаланс. Е, много голяма част от тези организации се занимават с маркетинг, защита на околната среда и подобряване на качеството, но е, твърде малко се прави по отношение на управление на кризите. Тук е, се бяха зададени е, подобни въпроси към моя генерален директор именно в тази посока. Много повече регулаторни режими се създават за помощ на производителните организации в помощ на криза, но само 2,8% от средствата се използват за тази цел. Това не е добре. И третия ни извод е, че е, правилата са толкова сложни и е, факта, че съществува правна несигурност е, е сериозно в ущърб на създаването на нови организации на производителите и това се отнася за много страни членки. Опитваме се да направим нещо и в тази посока. Така, включили сме един много общ процес на упростяване, на намаляване на бюрокрацията такъв смисъл. Благодаря ви отново за възможността да проведем този важен дебат. В съвета също има дискусия за това кога евентуално комисията ще излезе с нови предложения. Ще видите това в заключенията на съвета. Също така комисията излезе с декларация в това отношение. Днес не мога нищо повече да ви кажа по въпроса, защото всъщност е, скоро ще започне да действа нов е, състав на комисията, така че бих предпочел да започне да функционира новата комисия, преди да се започнем и ние да работим по този въпрос. Председателят, благодаря. И сега е, госпожа Гарсия máximo una minuta. Qué bueno, que es una lástima que no nos diga si va a haber una nueva propuesta legislativa o no, porque... Благодаря. Е, за една минута мога да кажа, че е, много съжалявам, че не разбираме дали ще има ново законодателно предложение или не. Това е много важно. Естествено, че е добре да се подобри организацията на производителите. В моята страна има проблеми трябва те самите да могат да имат по-голяма тежест в цялата верига на снабдяване с хранителни продукти. А що се отнася до законодателството, то трябва да е ориентирано към, в помощ на производителите. Затова, според мен, е изключително важно да има по-добри инструменти за управляване на кризи. те трябва, такива инструменти трябва да бъдат разработени, защото подобни мерки са изключително интересни. Няма много средства за изследвания, за експериментални производства и именно по този начин може да се подобри конкурентоспособността, да има по-голяма стабилност за производителите и да им се помогне да се справят с нелоялна конкуренция от трети страни, които не прилагат стандартите на Европейския съюз. Така че е изключително интересно предложение. Благодаря. Господин Луазо, благодаря. Тук има нещо крайно шокиращо в този доклад излизате, излиза, че има сериозни проблеми с самите организации, с изкривяване на конкуренцията. В Франция се правят сериозни опити да се справи с нелоялната конкуренция Примерно, производителите на праскови нектарини е, се опитват е, да оцелеят именно по този начин. Над 30% обаче има намаление в последните 15 години е, на този пазар. Госпожа Акилера. Благодаря, господин председател. Мисля, че в този доклад прекалено се поставя акцентът върху отрицателните аспекти. Разбира се, има проблеми, които трябва да се решат, но не се упоменават в достатъчна степен положителните промени, като например отчитането на екологичния аспект, подобряването на качеството на услугите и други. А що се отнася до нашата страна, според нас няма нужда от радикални промени. Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци трябва и в бъдеще да се основава на организациите на производителите. Трябва да се намали свръх бюрокрацията, трябва да се предоставят по-добри стимули за създаването на организации на производителите. Не би ни се искало непременно да се създават много големи организации на производителите. Според нас не трябва да се правят радикални промени, има нужда само от някои по-дребни промени. Председателят, благодаря. Приветствам с добре дошла госпожа Егле, която дойде, за да види нашата комисия в действие. Господин Андрю. Благодаря съвсем накратко. Е, като разглеждам доклада, и предложението на комисията да излезе с ново законодателно предложение, мисля, че е редно да се ускори и нашия доклад по собствена инициатива по въпроса за плодовете и зеленчуците. Защото там ние можем да влезем в по-големи подробности и да разработим предложения за бъдеща работа. И съвсем просто да кажа, що се отнася до е, организацията на производителите, би било много полезно да се е, търси помощ за тези организации по втория стълб – защото съществуващите организации в момента всъщност не са достатъчно известни. Трябва да се намери начин да се разпространи информация за тази възможност за самоорганизиране. Председателят господин Калиновски. Благодаря, господин председател, господин заместник генерален директор. производителите на череши капини и черници в моя регион изпитват големи затруднения. Цените на продукцията им са много по-низки от производствените разходи. Производителите в моя регион очакват привременна помощ, очакват обаче и дългосрочни решения. Защо? да не се разреши на организациите на производителите да извършват преработката на първи етап, първия етап от процеса на преработване. Преработвателите получават подпомагане за модернизирането на оборудването си. Не би ли следвало те да бъдат принудени да приемат договори с европейски производители, производители от Европейския съюз. Господин Дорфман, благодаря, господин председател. Наистина има поводи за критика в тази област, но трябва да поставим акцента и върху положителните аспекти. Аз съм от регион, в който преди да се приложат тези мерки имаше 30 продавачи на ябълки, а в момента са двама. Мисля, че е разумно да обмислим възможностите за реформа, възможностите за повишаване нивото на организираност на производителите. Но според мен не би трябвало критериите за основаването на организации на потребителите да се занижат до там, че почти всеки да може да създаде такава организация. Организациите на потребителите трябва да разполагат и с необходимите финансови ресурси, за да осъществяват своите програми. За това трябва да продължим да прилагаме строги критерии. Трябва да следим за това производителите на плодове и зеленчуци в Европейския съюз да създават истински силни, реално действащи организации, а не просто някакви фиктивни структури, които само да се възползват от бюджета на Европейския съюз.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 Има големи разлики между държавите членки. В някои държави членки нивото на организираност е само 10%, а в други 80%. Производителите и преработвателите са на различни нива. А що се отнася до Литва, у нас няма много такива организации. Основните производители разполагат и с най-големия пазарен дял, а по-малките производители наистина изпитват затруднения при създаването на организации на производителите. Те имат проблеми с достъпа до такива структури. Мисля, че трябва да се концентрираме върху това да гарантираме участието на колкото се може повече дребни производители. Така те ще могат успешно да участват на пазара. Ще допринесем по този начин и за решаването на някои проблеми на пазара на труда и проблеми с заетостта. Госпожа Схраер. Господин председател, що се отнася до организациите на производителите в Холандия? Според мен е важно производителите да са организирани добре. От това проистичат много положителни ефекти, най-вече за производителите, които запазват своята самостоятелност. Трябва да наблегнем върху новаторството. Как да стимулираме новаторството? Ще подема казаното от изказали се преди мен. Въпросът е много важен за древните производители и за семейните стопанства. Не бива да забравяме това. Кой е пани посел Петир? Хвала, господин председник. Благодаря, госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание на това, че по-високата степен на организираност на производителите продължава да е от основно значение най-вече в онези страни, където производителите не са така добре организирани. Като се има предвид това, трябва да обмислим какви мерки трябва да предприемем, за да насърчаваме производителите да се организират, за да им помогнем по-добре да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени. Моят въпрос е, кой в комисията отговаря за подобни мерки и как възнамерявате да измерите постигнатите цели? В какъв срок смятате да направите това? Мисля, че не подхождаме достатъчно стратегически. Сега трябва да заделим ресурси за мерки, които наистина повишават конкурентоспособността ни и ни дават възможност да се наложим на нови пазари. Кой отговаря за такива мерки и кой предоставя финансирането за тях. Господин Дантан. Финално аси фактуел. Много факти се съдържат в доклада. Има и обобщения от данните, предоставени от страните членки. Възможно ли е да получим в близките дни един по-изчерпателен анализ от комисията за това по какъв начин страните членки прилагат тези политики, защото те са направили определени видове избор. И тази ние не виждаме дали е, кой от тези избори е бил по-ефективен и е дал повече резултати в една или друга страна. А според мен именно подобни информации следва да се съдържат в един доклад, защото така ние можем да обогатим своята представа за това какво помага за прилагането, за успешното прилагане на ОСП. Пани посел Макинтайер. Абсолютно сте прав, казва председателят. Много е важно това, което казахте. Госпожа е, Макинтайер. Благодаря, господин председател. Тази тема се съдържаше в доклада ми по собствена инициатива, който бе прият от парламента през март. Така че темата е много важна за мен. Надявам се да ми дадете повече време за изказване. В рамките на 15 години по-малко от половината от производителите в Европейския съюз членуват в Организация на производителите. Въпреки целта европейс... на Европейския съюз до 2013 година в такива организации да членуват 60% от производителите. Необходима ни е схема, която е по-ефективна и по-добре приспособима към условията на пазара. Тази схема трябва да е по-ефтина за управление, както за производителите, така и за организациите им. Трябва повече правна сигурност. Първо, схемата трябва да е по-привлекателна. Трябва да се оттласнем от предлагането на пазара и концентрирането на търсенето като основни цели на схемата. Те са важни, но не бива да бъдат поставени в центъра на схемата. Подпомагането на производството не бива да води до свръхпродукция. Производството трябва да е ориентирано спрямо пазара. Економия от мащаба, производителност, устойчивост, ефективно използване на ресурсите. Всичко това е много важно за устойчивото развитие на сектора на плодовете и зеленчуците. Ако се отчетат тези аспекти, ще можем да си поставим и по-постижими цели, като същевременно отчетем и общата организация на пазар. Трябва да се съсредоточим върху научно-изследователската дейност и новаторството, да повишим стойността на продукцията. Тази, този следобед прекарахме буквално часове в обсъждане на други теми, а тази тема е много важна и наистина не ми харесва това, че ме прекъсвате, тъй като съм единственият оратор от името на моята група. Председателят, говорихте в продължение на 2 минути и 30 секунди, госпожо. Т.е. двойно си надвишихте времето. Знам, че сте била докладчик по тази тема. Знам, че е много важна за вас. Господин Никълсън. Господин председател, трябва да ви кажа, че ако така ще работи комисията ни в бъдеще, Бог да ни е на помощ. Първо, тази зала не е достатъчно голяма за да побере всичките ни членове. Второ, някои се изказват много дълго, а други, които се изказват по важни теми, биват прекъсвани. Прекалено много са точките в дневния ред. И ако трябва да съм съвсем честен, трябва да ви кажа, че на заседанието на координаторите трябва да обсъдим как ще протича работата тук в комисията ни в бъдеще. Вие представлявате комисията, а тя представлява производителите в целия Европейски съюз. Председателят. Мисля, че на всеки бе дадена по една минута. Поднесох своите извинения но имаше много теми, които трябва да обсъдим преди лятната вакансия. Госпожа Макинтайр имаше двойно повече време, отколкото други колеги. Така че според мен бяхте прекалено строг в изказването си. Ще трябва да подобрим управлението на времето си в бъдеще, но днес имахме много важни точки в дневния ред. Не съм дискриминирал никого, а и госпожа Макинтайр говори двойно по-дълго, отколкото други колеги. Думата има представителят на комисията. Може би в своята презентация бях твърде кратък и са се изгубили някои от по-тънките детайли. Очевидно е, че има много неща, които могат да се направят в областта на новаторството за околната среда, но като цяло, и това ще го видите в доклада, ние не сме доволни от отбелязания напредък и казваме, че има много още завършене. Господин Андрио е прав, все още има средства по втора, втория стълб и те трябва да се използват. Организациите на производителите дават възможност малките производители да се съберат – а, и да съберат силите си. Е, това е много важно и реформите в общата сълскостопанска политика през последните години са свързани с по-голяма пазарна ориентация. Именно за това има и големи отговорности в този отрасъл и тези организации на производителите са много важни. Те дават възможност малките производители да съберат силите си и да се борят заедно за едно устойчиво бъдеще. Бях впечатлен от казаното от госпожа Макинтайр. С удоволствие бих продължил разговора с нея и с останалите членове на комисията по въпроси, включващи и възможността мал... организациите на производителите да участват, когато има кризи. Ето да кажем, що се отнася до горските плодове в Полша. И действително има ситуации, при които има нужда за, от организации на производителите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 Нямаме възможност да обсъдим темата в повече подробности и ще се обърнем към председателския съвет. Това беше решението на координаторите. Оттам нататък пакета за млекопроизводството. Има много обсъждания по тази тема и а, заместник, е, главния, е, заместник генералния директор има възможност а, е, да представи темата. През септември 2013 година имаше конференция по темата с цел да се разгледат новите предизвикателства за млекопроизводството след края на квотите през 2015 година. Доклада добавя допълнителни елементи към дискусията за това как най-добре могат да се управляват а, ситуациите, при които може да има силна колебливост на пазара, след а, е, изтичането на квотите. Тук има и връзка с доклада по собствена инициатива, който а, след решение на координаторите ще а, е, поискаме да изготвим. Председателския съвет решава това. И е, мисля, че девета точка е добре да се отложи и за следващото ни заседание, като се има предвид ограниченото ни време, като се има предвид, че млекопроизводството е особено важна тема. Господин Корте, заповядайте. Ето, имаме още един доклад тук. Както вие казахте, господин председател, всъщност тук става дума за много повече от един доклад. За целите на дискусията, нека да се спра на две основни неща. Първо, за какво става дума в този доклад. Тук става дума основно за приложението на споразумението за млякото в пакета от 2012 година. И на второ място, включеното в края на дебата, на доклада, а именно политическия въпрос за конкурентоспособността на този отрасъл след края на квотите през 2015 година. По първата част, първоначалното намерение на доклада беше да се даде оценка на събитията от 2012 година до тук и на начина по който държавите членки са се възползвали от възможностите, предвидени от общата организация на пазара. Тук се вземат предвид основно начините по които млекопроизводителите се самоорганизират. Това е подобно на доклад за плодовете зеленчуците. Може да има писмени договори между ам, производителите и преработвателите на мляко, селските стопани имат възможност да се договарят колективно за такива договори. Общата организация на пазара предвижда конкретни правила за междубраншовите организации за провеждане, за договаряне и за защитените наименования за происход и е, е, географски е, указания. Е, стигнахме до решение, че 12 държави членки са предвидили възможности за колективно договаряне, е, е, задължителни такива договори. 228 са организациите на мелекопроработвателите в 6 държави членки, които са официално признати. В четири от тези държави членки е имало колективно договаряне, което засяга между 4 и 33% от общите количество мляко. Към края на доклада комисията говори по-конкретно за бъдещите развития. Тук искам да се спра на три конкретни момента. Първо, трябва да се има предвид, че комисията е създала обсерватория за а, наблюдение на случващото се в млекопроизводството. Събираме информация от а, производителите, от а, търговците, за да разберем как се развива пазара. Така получаваме много повече и качествени, и количествени инструменти за управление на пазара и е, за е, прогностика. Очакванията ни, е, извинете, опита ни в тази обсерватория е изключително положителен. Имам още едно заседание утре. Второто важно нещо тук са прогнозите за пазара на млечни продукти. Цялата ни информация показва, че нещата се очаква да се развият добре. След април 2015 година а, а, всички се безпокояхме какво ще се случи, как ще реагира пазара, а, кой ще спечели, кой ще загуби, ако има губещи. Но тенденциите, които наблюдаваме, са следните увеличаване на търсенето и увеличаване на възможностите за износ. И накрая Нека да кажа няколко думи в допълнение на казаното от колегата от генералния директор господин Плева за обсъждането в съвета за голямо съжаление нямаше възможност да се договори е, периода за меко кацане да бъде удължен, е, т.е. последната година преди въвеждането, преди отменянето на квотите. Това бе предложено в съвета, но ам, не бе прието. Както генералният директор вече каза, повечето от инвестиционните решения вече са били взети пазарната година започна на 1 април и би било доста трудно да се направи каквото и да било повече по този въпрос. Благодаря много, господин Корте. Госпожа Петир има думата. Една минута. Много съжалявам, но трябва да да се впишете във времето. Благодаря много, господин председател. В този доклад виждаме, че млекопроизводството в Европейския съюз се счита за стабилен отрасъл, но това не може да бъде казано за Харватия и за мерките, които се предприемат на национално равнище. Пазарът ни не е регламентиран в Харватия и а, има намаление на производството на глава добитък. А, това се отразява и на цените на... Това има връзка и с цените на закупуване и с а, фалирането на малките производители. внасят се много а, продукти и а, преработвателите са в по-силна позиция спрямо производителите. Трябва да се направи нещо, за да се защитят производителите. Е, Благодаря. Госпожа Макинтайр има думата. I do think uh, that, that this um, report... Um... Господин Карти, благодаря много. Този доклад трябва да бъде е, приветстван. Края на е, квотите ще е едно от най-важните събития в млекопроизводството в последно време. Е, подкрепям основните предположения на доклада и заключенията, че данните като цяло са положителни. Това, което ме безпокои обаче, е, ако ням, че ако няма достатъчно наблюдение на развитието на отрасъла след края на квотите, може да се окаже, че се концентрира производството в ръцете на големи фирми и холдинги. Що се отнася до безпокойствата ни за бъдещето на малките ферми, е, и работещите в по-малко благодетелствани региони. Ясно е, че ще наблюдаваме ситуацията, но оттам нататък какви са мерките, които могат да бъдат предприяти, за да се избегнат заплахите за тези ферми и има ли възможности да се преразгледат въздействията и да се разгледат и въздействията върху останалите отрасли, включително този на говеждото место. Господин Серо. Е, обригад, сега президент. Eu já gostaria, antes de mais, de agradecer à Comissão Europeia. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря за изказването по тази актуална тема от страна на комисията трябва да се има предвид, че вече има право в тази област. Европейската комисия обаче признава, че все още не разполага с инструменти, с които да може да се справя с колебливостта на цените, която ще се увеличи след края на квотите и че не разполага с инструменти, с които да се справи с ам, отрицателните въздействия на края на квотите в по-малко благодателствени райони. Края на квотите в Швейцария показва, че ам, ам, има катастрофални последици върху приходите на селските стопани. Може би е добре комисията да коментира по този въпрос. Колегата Рода има думата за една минута. Благодаря. Вече е, казах няколко думи по темата, така че, що се отнася до съществуващите инструменти, според мен инструментите в този пакет работят доста добре, особено що се отнася до организациите на производителите и задължителните договори. Не съм съгласен с притесненията, че няма достатъчно инструменти за справяне с бъдещите кризи на този пазар. Нека да ви припомня, че по новата ОСП има добри мерки за защита на млекопроизводството, включително възможности за съхранение на продукти, на, на, на масло, на мляко на прах и прочие. Така че няма нужда от допълнителни мерки за а, грижа за, за пазара, трябва да се а, вземат по-скоро мерки в а, международен план. Господин Дата, Благодаря, господин председател. Когато работихме по този пакет, най-важното за нас бяха приходите на производителите. Тук обаче в този доклад не виждаме и дума за приходите на производителите предприятите мерки дават ли, дават ли възможност да се провери дали или не а, има разлика между а, приходите на организиралите се млекопроизводители и тези, които не са в организации. Защото организациите не са просто ей тъй за удоволствие. Те следва да дадат възможност на производителите да увеличат своите приходи. Благодаря. Господин Андрио. Съвсем накратко. Мисля, че няма да бъде е, лесно да се върнем към предходния режим защото има много производители, които не си спол... Е, спазват ангажиментите, за разлика от други, които са се съобразили направо, напълно. И е, според това, което каза и господин Данта, има ли данни комисията за положителния ефект от сключването на подобни договори? Смятате ли, че това е положителна практика? А за в бъдеще, що се отнася до бъдещето, добре ще е да знаем какво ще се прави за е, млекопроизводството в е, регионите, където, които се чувстват по-застрашени. Какво, какъв модел на земеделско производство ще се възприеме за тях? Прошу, пани посел Ханс Гарсия. Благодаря, господин Херанс, госпожа Херанс Гарсия. Благодаря. След като нямаше съгласие в съвета по замеделие за квотите, смятам, че трябва да има ясни насоки, за да е ясно в какви обстоятелства могат да се използват инструментите за общата организация на пазара за да можем да се справяме именно в кризисни ситуации. Трябва да можем да имаме механизми за бързо реагиране, за предупреждение, за определяне на нивото на кризата, на съответните индикатори за отделните страни членки и да получаваме тези данни от е, обсерваторията на цените. Мисля, че тези инструменти трябва да бъдат е, въведени в действие възможно най-скоро. Като, например, е, възстановяване на суми за задържане на склад и така нататък. Трябва да се търси, разбира се, и подобряване на економическия марш за производителите. Благодаря, господин Рибейро. Госпожа Рибейро. Благодаря. Приветствам инициативата, но считам, че комисията трябваше да предложи малко по-конкретни мерки. А, сега няма система за ранно предупреждение за откриване на криза в Европейския съюз или в конкретен регион. Няма и мерки за смягчаване на последиците от кризата, например за подкрепяне за частни складови мощности и така нататък. А именно това е необходимо на производителите. Ние много се безпокоим от това, което ни казват хората. Не сме наясно и как ще действат преходните мерки. Те трябва да са достатъчно дългосрочни, за да не се дестабилизира пазара и да няма смекула. спекула. спирането на квотите е, ще се отрази на хората, за които няма никакви гаранции за това как ще се развие производството им след това. В някои региони се слага по-голям акцент е, на мерките, отколкото в други. Затова ми е интересно как е, комисията възнамерява да въведе мерки за защита на местното население. Минути Следващ. Господин Дес. Имам само няколко минути, в които не мога да обхвана цялата тема. Не можем да обхванем и тук, тъй като имаме още няколко минути до края. Затова моля да бъде включена в дневния ред на следващото ни заседание. Положението към 31 март 2015 година до голяма степен ще бъде обусловено от положението на световния пазар. Ако световният пазар е в добро състояние, последиците от отмяната на квотите ще са по-малко драматични. Не можем обаче да решим всички проблеми тук в Европейския съюз. В моята страна има кооперативи, които на всеки 10 години са изплащали дължимото на всеки 10 производител. А има и кооперативи, които са много по-силни, тъй като са правили инвестиции в бъдещето. Не можем да възнаграждаваме онези, които не са правили инвестиции в бъдещето. Нека изчакаме, нека видим как ще се развият нещата и обсъдим темата още веднъж през септември. Председателят, господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Немалко колеги вече казаха, че ако след отмяната на квотите възникнат сериозни проблеми, то те ще засегнат най-вече малките стопанства, стопанствата в необлагодетелствани региони и в планинските райони. По време на миналия мандат парламентът изготви доклад по собствена инициатива по тази тема. Аз бях докладчик. Господин председател, вие в началото споменахте нов доклад по собствена инициатива. Правилно ли съм разбрал, че предстои изготвянето на още един доклад? Не е ли по-добре по-скоро да прочетем какво пише в стария? В него направихме няколко препоръки на комисията, някои не лоши препоръки, които биха довели до намаляване на ефекта от отмяната на квотите, например в планинските райони? Jest pan poseł Ropé. Bardzo proszę. Господин Рупе. Госпожа, извинявайте. Не, господин Рупе. Докладът е по много важна тема, особено за тези страни, които не спазват е, изискванията за квотите. Литва е от страните, които няма нужда всъщност от квоти, защото е, ние изпълняваме само 80% от тях. Има обаче проблеми с системата за финансиране особено за, най, за регионите в най-тежко положение. Искам да чуя няколко думи по въпроса за експортните пазари. Какво е положението с нашите съседи, например Русия? Там понякога се налагат забрани за износа по политически причини и това създава огромен излишък от продукти в изнасящите страни. Може би трябва да се търси някакъв възможност за справяне с подобни ситуации. Благодаря. Госпожа Сенра. Благодаря. Тук става дума за поминъка на хората, за малки и средни предприятия в сектора на млекодобив. И преди да приемаме следващи мерки, трябва да оценим положението на малките и средни производители. Виждаме какво се е случило с тях в Швейцария, когато са прекратили режима на квоти. Не е нужно да гадаем какво ще се случи при нас. Смятам, че е, производителите са напълно е, наясно с това какво им е необходимо и комисията трябва да отчете техните искания. Трябва да има възможности за контролиране на пазара, защото това е единствения начин да оцелее сектора. Благодаря. Следващият оратор. Вече бе казано не малко, казва госпожа Хойбух. Ще се спра само върху един момент. Квотите са едно добро средство за управление на пазара, но що се отнася до управлението на пазара, са ни необходими не само стабилни цени, а и цени, които съответстват на производствените разходи. За производителите не е изгодно цените да са постоянно под производствените им разходи. Предпазната мрежа, за която говори господин Роде, според мен тя не е достатъчна за нашите млекопроизводители. Така нареченото меко кацане. Аз вече от много години съм млекопроизводител и още от самото начало знаех, че мекото кацане така както бе замислено няма да проработи. Благодаря, господин Никълсън. Съвсем накратко, господин председател. През 2015 година в лекопреработвателния сектор ще настъпят големи промени, ще се повиши нестабилността на цените. Господин Дорфман е съвсем прав. Последният доклад по собствена инициатива се спря върху необлагодетелстваните райони и техните проблеми в млекопроизводството. Мисля, че проблемът си остава. Проблемът с големите вериги супермаркети, които влияят върху цените и реализират огромни печалби. Ако няма сътрудничество между преработвателите и производителите, ще се стигне до пълна катастрофа. Може да се създаде орган за наблюдение на пазара на мляко, но дали ще има в този орган система за ранно предупреждение? Дали той ще е в състояние от рано да ни предупреждава за съществуващи заплахи, за да не се стигне до положението, в което се намирахме през 2008 година? Госпожа Данчила. 31 март 2015 година. Тогава предстои да се премахнат млечните квоти. Тук в Комисията по селско стопанство и в държавите членки сме много загрижени във връзка с това премахване. Трябва да има механизъм, който да гарантира равновесие на пазар. Съгласна ли е комисията с това? Благодаря, господин Буда. Spuneam doar că apreciez foarte mult cum dumneavoastră conduceți ședința și faceți acest lucru foarte bine. Uh, Много добре се справяте с председателстването на заседанието, господине. На пазара на млякото има дисбаланс. Трябва да се осигури участието на производителите. Въпросът ми към комисията е какво ще направи за справянето с ситуацията в Румъния. В момента цената в Румъния е между 30 и 35. Как е възможно обаче производителите да получават само 10? Защо има разлики между държавите членки? Господин Хойслинг, при всички положения трябва да продължим разискванията, трябва да анализираме и случилото се в Швейцария. Не успяхме да укрепим позицията на производителите. Увеличава се броят на концерните. Същевременно обаче много производители нямат възможност да сменят преработвателя с когото работят или изкупвача. каква е ползата от някакви промени, ако те не ни дават възможност за действие? Защо сами си вързваме ръцете? Имам предвид, че трябва по-силно да заложим на инструмента за мониторинг. Възхищавам се на позицията на комисията. Тя каза, че пазара се разраства и че се изкупуват все по-големи количества мляко. Но нека погледнем към източна Европа и ще видим кой в крайна сметка плаща цената. Господин Ферхан. Нещо важно по темата. От чисто економическа гледна точка, в момента отпадането на квотите ще се окаже се смята, че ще се окаже по-положително, а това е скандално. Ще има свръхпроизводство, поне във Франция е така. Всяка държава членка всъщност трябва да наложи една минимална цена, за да се избегне спекулата и да се защитат производителите. Благодаря. Госпожа Магинес, благодаря, господин председател. Няколко кратки бележки. Различията тук в комисията отразяват и различията в съвета. Няма едно становище по премахването на млечните квоти в Европейския съюз. Въпреки, че то предстои следващата година. Според Ирландия, в премахването на квотите има потенциал за разрастването на пазара, но имаме ли достатъчно пазарни механизми? Ще мобилизира ли комисията тези механизми достатъчно бързо в ситуация на криза? Последния път, когато бяхме в положение на криза, комисията реагира прекалено бавно и имаше огромни загуби за производителите. Може ли сега да ми гарантирате, че в случай на криза бързо ще задействате пазарните механизми? Трябва да има също така и ограничения от екологично естество върху разрастването на пазарите. Не става дума за разликата между малките и големите производители. Някои от най-ефективните производители са именно малките, а големите имат наистина значими проблеми, най-вече по отношение на екологичната ефективност. Благодаря, господин заместник генерален директор. Между другото, ще обсъдим точка 9 на следващото си заседание. Господин заместник генерален директор, имате 5 минути, които преводачите щедро ви отпускат. Благодаря. Действително тази дискусия, е подобна на дискусията с държавите членки, много различни са позициите. И е ясно, че съвсем не е малка промяната. След повече от 30 години се слага край на квотите. Но решението е взето. Потвърдено е включително и от Европейския парламент и оттам нататък светът на млекопроизводителите ще стане различен. Прогнозите обаче са благоприятни. Като цяло няма признаци, е, че премахването на квотите ще доведе до криза. Но разбира се, е, кризите по някой път трудно се предвиждат. Затова мога да ви уверя, че имаме инструменти на разположение в общата организация на пазара. А, може би добре чрез секретарията да споделя с вас документите, които сме споделили с държавите членки, в които се изреждат наличните инструменти, които са на разположение в регламента. Първо има предпазна мрежа за случаи, когато цените са твърде ниски. Има освен това възможности да се помогне на млекопроизводители в по-необлагодетелствани райони. Системата за преките плащания е напълно приложима за частния сектор. Голяма част от средствата могат да отидат за млекопроизводство. Има и много други възможности, различни варианти за държавите членки, които те могат да използват или не. От там нататък, какво би могла да направи комисията, за да се избегне евентуална криза. Мога да ви уверя, че няма да седим с кръстени ръце. Именно за това сме създали обсерваторията с коя, за наблюдение на отрасъла и се опитваме да разполагаме с най-добрата информация за случващото се на пазара и тук в Европа и в целия свят. По никакъв начин не пренебрегваме Базарите извън Европейския съюз. Работим за, по, по насоки за конкретно приложение на инструментите, с които разполагаме. Това е работа, която не може да бъде свършена от днес за утре. Трябва да имаме пълна яснота трябва да се знае кога може да се говори за криза и кога не. Има различни мнения по въпроса. Маржовете за производителите също са важни. Това е важен показател. Другите показатели също са важни. Да се определят показатели, чрез които действително да се анализира положението на пазара. И оттам нататък задавате много правилен въпрос. Какво бихме могли да направим, ако има криза? Под ръководството на господин Чолош сме разработили множество възможности. И така, въпросът е какво можем да направим. Нещата стоят така. 450 милиона евро са на разположение всяка година в резерва за кризисни ситуации. Те могат да се мобилизират за млекопроизводството, могат да се мобилизират и за други отрасли. Кризата, която спомена госпожа Магинес, струва, ако не се лъжа, близо 900 милиона евро, които всъщност бяха мобилизирани доста бързо. И така тези 450 е, милиона евро годишно, разбира се, не са с една определена сума и може да бъде заделена и за други отрасли. Работим много целенасочено, за да направим всичко възможно отрасъла да се развива добре. И ако ми позволите още няколко секунди, господин председател. Имаше един въпрос а, от господин Дантен а, за колективното договаряне. А, чрез договорите а, се постига стабилност. А, това е плюс. От там нататък а, пропорцията на а, договарянето може да доведе до положителни и отрицателни резултати. Дами и господа, това не е последния път, в който обсъждаме пазара на млякото и млечните продукти. Има множество доклади, множество теми за дискусия и за това ви обещавам, че темата ще бъде обсъдена е, в бъдеще. Точка 9 е, се отлага за следващо заседание. Точка 10 препоръки от заседанието на координаторите. Тази сутрин координаторите изготвих препоръки възоснова на записки, водени от двама души, за да няма грешки. Точките 2, 1 2, 2 и 2.6. 2 5 2 6 и се отлагат. Ще се върнем на тях на следващото заседание на координаторите, защото изглежда има неяснота по някои от елементите, а другите въпроси се смятат за а, решени от координаторите. И така, с изключение на резервите, изразени по тези точки, които изредих, останалите препоръки на координаторите се смятат за приети. Това трябва да направим сега. Трябва да приемем формално препоръките на координаторите на заседанието на комисията. А, така ще процедираме за бъдеще. Това е за днес. Следващото заседание на 3 и 4 септември. На 3 септември започваме в 9 часа сутринта. Не забравяйте крайните срокове за подаване на изменения. Думата ли искате? Заповядайте. Благодаря, господин председател. По точка разни исках да направя един коментар. Когато председателя на комисията Жан-Клод Юнкер състави комисията, някои членове на нашата парламентарна комисия направиха някои е, политически предложения. мисля, че това обаче не е подходящо. Целта е била да се а, а, окаже въздействие върху подбора на комисарите. Може би това не е тема, която трябва да засягаме на този етап. Имало е отделни лични изявления от трима депутати в Европейския парламент. Всеки един депутат има право да изразява своето мнение. Може да сме съгласни с тях, не сме длъжни да сме съгласни, но това са отделни изказвания в лично качество. Господин Никълсън. Аз съм един от засегналите, запазвам позицията си. Имам всички уважения към заместник е, председателя, но не е той този, който ще ми казва какво да правя. Аз ще правя това, което реша. Така че благодаря, не ми давайте съвети. Е господин Дес. Благодаря, господин председател. Аз също съм засегнат и искам да се изкажа. Аз съм депутат тук и не позволявам на никого да ми предписва какво мнение да изразявам. Това бе моето лично мнение, а не на координаторите или на политическата група. Аз имам достатъчно самочувствие, за да мога да си изразявам личното мнение. Мовилен, але bardzo proszę, bardzo dziękuję za panowie też to podnieść. Да, точно това казах и аз. Следващият оператор. Господин Дорфман, ако залата тук не е достатъчно голяма, то поне трябва да се погрижим за това да има достатъчно места за сядане за депутатите. Днес влязох в залата и бях неприятно впечатлен, когато видях, че мястото ми бе заето от други го, за когото нямаше място тук в залата. За посетителите и публиката трябва да има толкова места, че да има достатъчно места и за нас, и за заместниците. Много се извинявам. Много се извинявам и съжалявам, че така се е получило от логистична гледна точка. Очевидно, днес не ни върви. Но все пак успяхме да отхвърлим един много сериозен дневен ред. Мисля, че се изказаха минимум 95 души от залата. Това е. Ще имаме предвид вашите коментари и ви благодаря за вас. Благодарим и на преводачите, особено за това, че останаха по-дълго. С това се възползвам от възможността да пожелая на всички отлична вакансия. Смятам, че заседанието беше изключително интересно. Господин Дес. Съвсем накратко, господин председател. Въпреки, че днес бе отправена критика към вас, сърдечно ви благодаря за първото заседание, което председателствахте днес. Обедени сме, че вие сте един добър председател на нашата комисия. Благодаря ви.